и, и така, уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Кратко заседание ще бъде само в днешния следобед, за това пък темите ще бъдат толкова по-интересни. Добре дошли на всички, които успяха да дойдат в залата на време. Надявам се редиците да се попълнят е, през следващите минути. Видели сте дневния ред, ако няма възражения, ще го приемем за одобрен. Втора точка – съобщения на председателя. Няма такива, освен да ви съобщя езиковия режим – естонски, латвийски, малтийски и словенски само нямаме. Другите езици са е, на лице. Сега точка трета, устен въпрос с искане за устен отговор относно предотвратяването на природните и причинените от човека бедствия. Това е въпрос на колегата Жоао Ферера. Въпрос който миналия път не успяхме да гласуваме. Междувременно знам, че е настъпил консенсус по отношение на текста на устния въпрос, който искаме да зададем в пленарна зала, така че направо ви питам, има ли възражения срещу така представения ви текст? Dann äh, ist er so beschlossen. В такъв случай го считаме за одобрен и ще формулираме именно по този начин въпроса в пленарната зала за това какво е направено от съобщението на комисията през 2009 до сега. Жоао Ферера има думата. Си, обригадо. Е, Благодаря. Исках само да припомня, следното. Дискусията относно този въпрос беше доста объркана. Бяхме предвидили време за разисквания в пленарна зала, което обсъдихме а, с координаторите. Говорихме и евентуално това да стане през февруари. Така че сега, ако всички са съгласни, бих предложил въпросът да влезе в дневния ред на пленарната сесия през март, т.е. да не бъде отлаган повече. Нека да настояваме през март да бъде сложен въпроса в дневния ред. Председателят. Да, Току-що подписах писмото до председателя на парламента с именно такова искане. Въпроса е да влезе в дневния ред за март. Надявам се това да стане. Знаем, сесията е следващата седмица, но ще се опитаме. Чудесно. В такъв случай можем да преминем към точка четвърта от дневния ред. Това е докладът на Корин Лепаш за изменение на директива 18 от 2001 година по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генно модифицирани организми на своя територия. познаваме, запознати сме с текста на проекто закона, представен от комисията и ние като законодателен орган сме призвани да дадем своето становище. Именно във връзка с това Корин Лепаш разработи доклад, за който веднага и давам думата. Мерси, Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, имам честа и високата задача да ви представя доклада по предложението, което прави комисията да остави възможността на страните членки да се намесват с мерки за освобождаване на генетично модифицирани организми на своите територии. Първо искам да подчертая, че не става дума за дебат за кодекса, за ГМО. Трябва да бъдем наясно. Става дума да дискутираме въпроса, който ни е поставен от комисията а именно дали е необходимо да позволим на страните членки, тези, които искат, да забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия. Това е въпросът, който се поставя. Не става дума за стриктен въпрос за разпространение на ГМО, а също така не поставяме и под съмнение системата, общностната система за оценка на ГМО а по-скоро се дава възможност на страните членки да допълнят, ако е необходимо, с данни, с национални данни тези оценки. Е, малко обяснение защо комисията предлага този текст. Припомням, че председателят Барозо е коментирал, че желае да се даде възможност на страните членки да имат тази, това правомощие, защото много страни членки отказват да позволят ГМО на своите територии, прилагат предпазни клаузи. И е, комисията, когато се опита да премахне тези предпазни клаузи, се сблъска с невъзможност да направи това. Освен това, Населението в Европа все повече е против е, ГМО, не предимно защото няма доверие в оценките, които се предлагат. Именно това е първата причина, поради се, която се появява това предложение. Второ, условията за прилагане на директивата 18 от 2001. А ако тя се прилагаше абсолютно правилно и напълно, нямаше да имаме проблеми, нямаше да си поставяме въпросите, които си поставяме днес – но много дълго има противоречия по отношение на оценките на риска. Много се успорва работата на Европейския орган за безопасност на храните. До там, че съвета на министрите на околната среда през декември 2008 единодушно, забележете, често не се случва това, значи единодушно по време на френското председателство поиска от Европейския орган за безопасност на храните да формулира мерки за начините на оценка и набирането на експерти, които до този момент още не са били изпълнени. Факт е, имаше насоки и така нататък, но факт е, че не е направено това, което се очакваше. От друга страна, в е, досието се съдържа един економически проблем. Страните членки е, искат да се прилага директивата и да има оценка на възде... социално-економическите въздействия. Тоест, тези социално-економически агенти, които желаят да разработват ГМО, да имат и достатъчно анализ за това какви последици ще има отглеждането на подобни организми. И за това предложението на комисията се състои от едно предложение към страните членки да могат да забранят отглеждането на ГМО, ако, не, ако искат това. По каква причина? Точно в е, това обсъждаме. Член 26 се казва, че по съображения, които са свързани с отрицателни въздействия върху здравето на човека и околната среда. С други думи, не даваме положителна дефиниция, която да бъде юридическо основание да се разреши е, отглеждането на ГМО, а даваме една отрицателна дефиниция. И какви са нашите варианти по отношение на предложението на нас на парламента? Три – първо да откажем изцяло текста. Това е позицията на някои от колегите, знам това. Някои колеги биха искали изцяло да се отхвърли текста, защото считат, че става дума за разпоредби, които не са е, допустими по разпоредбите на вътрешния пазар, т.е. се връщат правомощия на национално ниво, които противоречат на вътрешния пазар. Няма да вървя в тази посока, доколкото си остават общностните разпоредби и общностното разрешително, тук отново става дума за използване на земята, а не за свободно движение на стоки и услуги. Второ, тези, които не искат да приемат текст, и в който да се съдържа разрешение за отглеждане на ГМО, могат все пак да има едно приемливо а, предложение, защото се дава възможност да, да има избор на страните членки. Втората възможност е да се приеме предложението на комисията, което е похвално в своите цели, отчита желанието на голяма част от страните членки, но представя и два проблема. Първо, проблема за неправилното прилагане на директивата 18-2001 и второ, бих казала, че Сигурно опита ми е от един друг живот, макар да мисля това. В юридически план не е сигурно, че ще бъде непоклатимо това предложение. Има консултации, мненията на юридическата служба и на парламента и на съвета не са положителни по отношение на текста. Тоест, е, за момента в, на страните членки по различни съображения, морални и така нататък, могат да налагат забрани. Та, това представлява една сериозна трудност. И третия вариант е да изменим предложението на комисията и именно това ви предлагам и аз. Мисля, че трябва да намерим някакъв начин да включим някои от исканите от страните членки, които са изразени единодушно на съвета от 2008 година и да потърсиме една правна сигурност в критериите, според които страните членки могат да забранят отглеждането на ГМО на своите територии. Кои са тези елементи, тези критерии? Те са няколко. Съображенията са екологични или агроекологични. И затова не мисля, че трябва априори да се изключват всички екологични съображения. Първо, очевидно е, че е, съображенията, които се дават от ЕФСА, няма да бъдат е, отхвърлени. Но има и други. И те трябва да бъдат е, отчетени. Примерно, съображенията на приемащата околна среда с специални екосистеми, с конкретни географски особености. Вече в директивата 18-2001 се споменава този момент. Второ, трябва да се отчита последицата на ГМО върху биоразнообразието на местно ниво. И трето, да се отчитат местните рискове по отношение на това, че ще се появи резистентност към плевелите, например при, нали, при липса на конкретни данни на национално ниво за конкретните местни условия, защото често има изследвания, които са правени някъде на друг континент, и те не могат да въжат конкретно за евентуалната приемаща страна, трябва да се търсят допълнителни данни. Също така трябва да се отчитат агрономични практики, е, състоянието на почвите, земеделски практики конкретни. Тоест всичко това са социално-економически съображения, които фигурират в директивата, но които реално не се прилагат. Всички тези аспекти са там, в е, член 92 особено и смятаме, че можем да ги включим отново, но да дадем позитивна дефиниция, не негативна, за, на съображенията, които страните членки могат да използват, за да решат дали да разбранят или да разрешат отглеждането на ГМО на своята територия. От тук следва и изменение на правната база. Предложението, което правя, това е член 122, се състои именно в това да, да дадем сигурност в изложенията на съображенията и да ги свържем с наличността на данните, които съществуват в страните членки и които се предвижда които се предвиждат от директивата 18-2001. Това е решението, е достатъчно прав, просто, което се опитва да обедини и спазването на разпоредбите на вътрешния пазар и свободата на движение на стоки и да не разгражда вече създадени разпоредби на общностното право, но и да даде възможност за свободен израз, избор, което е основно право по нашия договор – за всички заинтересовани страни. А също така и да се отчитат и е, земеползването на земята и конкретните екосъображения. Във всички случаи оставам отворена към всички предложения, които можете да направите. Ще ги огледам Комисията Агри излезе с становище, според мен е интересно. Там се предлага задължително съвместно съществуване, така наречено. Това е изменение на член 26а. В... Също така трябва да се изменят процедурите за даване на правна сигурност – като в случая не предвиждаме да се даде прак на замърсяване, защото смятаме, че това ще създаде и економически рискове за земеделските производители. Та, господин председател, колеги, горе-долу това е в най-збит вид обобщението, което мога да направя по доклада. Е, Благодаря на Корин Лепаш за свършената работа по този доклад. Значи няма да отхвърляме, няма да се съгласяваме, а ще тръгнем по третия път, именно отхвърляме да има положителен списък. Както често ни се случва, имаме проблем с времето, защото в 4 часа точно трябва да приключим разискванията. С други думи, докладчиците в сянка имат по 3 минути, останалите оратори по 2 минути. Сега искам да попитам, кой още иска да се запише за изказване, след записалите се вече, след което да приключа списъка с Катрин Суи. Заповядайте, имате по 3 минути. Благодаря. Първо, поздравления за Корин Лепаш, защото тя и предстои много трудна работа, така че я насърчавам. Благодаря и за готовността и да изслушва всички. Аз лично трябва да кажа, че субсидиарността служи да защитава националните държави в тази тема и ми се струва, че като европейски депутати ние трябва да заставаме зад една солидна европейска система – като разбира се зачитаме и страните членки, и производителите, и потребителите. Но субсидиарността в момента губи сега с кризата на еврото има голям стремеж да се върнем към принципа на субсидиарно. Това е първият ми коментар. Второ, мисля, че трябва да има солидни правни аргументи за забрава на, на тези култури на национално ниво. Защото в противен случай ще има много успорвания така че не може да има пределно общи или пределно субективни съображения за отказ. Е, така че този списък с съображенията и елементите, които предлага Корин, не мисля, че ще ни защитят от е, огромен брой съдебни възражения пред съда, от производители и така нататък. А също така смятам, че е жалко, че говорим за ГМО, без да засягаме и въпросите на вноса, защото те са свързани. Как можем да създадем една единна система, ако оставяме на страна една съществена част от проблема? Мисля, че измененията трябва да се включат в една обща, един общ преглед на директивата. Съгласна съм с Корин по много от нейните твърдения, но не съм в състояние да давам други предложения, просто е, смятам, че тази проблематика трябва да бъде обсъдена и да се върна на думите ми от началото текста трябва да е свързан и с реформата на общата политика по земеделието, защото е свързана и с конкурентоспособността на нашите производители. Не бива да повтаряме същите грешки. Ние всички от Франция знаем какви са безпокойствата на нашите производители. Не бива да отново да ги поставяме в подобна ситуация с ГМО, както с пестицидите. Господин Палецки. Благодаря, господин председател. Имам известен опит в работата с ГМО, който датира от преди няколко години. Основавайки се на този опит, честно казано, не завиждам на комисията. Като се вземе предвид действащото законодателство, комисията е тази, която трябва да вземе решения за одобряването на отглеждането на ГМО. А съветът обаче не може да се обедини около едно становище. Предложението в настоящата му редакция прехвърля топката от държавите членки към комисията. Това наблюдаваме вече от доста време насам. И не мисля, че ако отхвърлим предложението на комисията, това ще бъде мъдър ход. Намираме се в ситуация, в която никой не е удовлетворен и никой не разполага с правна сигурност. И в случая комисията може наистина да доведе обсъжданията до задънена улица. Но не знам дали нейните основания за забрана на отглеждането на ГМО са достатъчно добри, за да устоят на евентуални жалби. Това бе изтъкнато и от правните служби. Мисля, че ако искаме да постигнем успех в тази област, трябва да наблегнем върху екологичния аспект. Затова бих предложил на докладчика да включи екологичните съображения в списъка с съображенията за забрана. Разбира се, парламентът като институция, която е най-близо до гражданите, а те са скептични във връзка с отглеждането на ГМО, трябва да вземе в предвид тяхното становище. Трябва да увеличим възможностите за независими научни изследвания, за по-добро етикетиране, както и за публичност на резултатите от научните изследвания. Всяка държава, която иска да наложи забрана върху отглеждането на ГМО, трябва да представи ефективна стратегия за така нареченото съвместно съществуване. В друга, от друга страна, извинете, се конкурираме с други държави, като Съединените щати. Те са много по-открити във връзка с отглеждането на ГМО. Ето защо Европейският съюз не може да се изолира от тези тенденции. Знам, че според редица учени трябва да направим избор или между ГМО и между химията. Учените смятат, че използването на ГМО е по-безопасно или по-малко опасно от, например, използването на пестициди. Аз лично се обявявам в подкрепа на подход на общностно равнище, като се вземе предвид настоящата ситуация. Не трябва, разбира се, да се опитваме да намерим позиция, която да е обща рецепта за всички проблеми. Е, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на госпожа Лепаш за труда, който е положила и по-специално за това, че имахме възможност да работим с нея като докладчици в Сянка, да обменим мнения в Страсбург. От името на моята политическа група все още не мога да кажа нещо окончателно. Госпожа Лепаш сама каза, че вероятно ще постъпят и предложения за изменения, които евентуално могат да доведат до отхвърляне на предложението на комисията. Така че ще бъда напълно открит. Ние в нашата политическа група те първа ще обсъдим въпроса тази седмица. Но сега за мотивите на госпожа Люпаш. Тя казва, имаме предложение и трябва да работим възоснова на това предложение. Да, съгласен съм, че това предложение трябва да се подобри. Необходима е добра правна рамка, с която да може да се работи реално. И мисля, че крачка в, това, в тази посока е именно този доклад. Решаващо е предложението за изменение номер 8 в които се усъвършенства член 26, защото наистина екологичните съображения са важни. Евентуално би трябвало да влязат и здравни съображения. Вероятно ще имаме такива предложения за изменения, защото в крайна сметка държавите членки а, са отговорни за защитата на флората, фауната и обработваемата земя. За това, според нас, ще трябва да постъпят предложения за изменения по сегашния текст на госпожа Лепаш. Те само могат да го подобрят. Например, учените все още не са единодушни по отношение на въздействието върху околната среда и върху човешкото здраве на ГМО. Друга причина е фактът, че все още липсват достатъчно данни за оценка на потенциалния отрицателен резултат от използването на ГМО по отношение на биологичното разнообразие, населението и така нататък. Трети критерий според нас е, че би трябвало да се предотвратява резистентността на пестициди, нещо, което е напълно възможно. Друг критерий, който можем да си представим, с отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве от недостатъчно устойчиви селскостопански практики. С други думи, необходими са ни екологично устойчиви селскостопански практики. Нахвърлям едни разсъждения, които ще бъдат превъплатени в предложения за изменения и ще трябва да се обсъждат. Следващия оратор. Um, I probably for... Може би причините ми са различни, но аз също не мога да изляза с определено становище от името на групата. Много внимателно се запознахме с предложението. Поздравявам Корин за извършената от нея работа. Тя наистина се опита да приобщи всички. Но мисля, че в която и посока да тръгнат разсъжденията ни по този въпрос, като че ли достигаме до задънена улица или се отклоняваме в нежелана посока. И това ме навежда на мисълта, че предложението в настоящата си редакция може би не решава проблема. Може би дори създава много повече основания за по-нататъчни обсъждания за противоречия а не това, е, което иска комисията, не това, което искаме всички ние. Всички ние се стремим да постигнем споразумение за един разумен подход към проблема във връзка с ГМО. Не съм сигурна, че ако тръгнем в посоката зададена в момента, ще довършим започнатото от Корин и бих призовала онези колеги, които могат да допълнят работата на Корин. Въпросът е много интересен и с любопитство очаквам становищата на останалите. На заседанието на докладчиците в Сянка решихме, че трябва да отхвърлим предложението, тъй като то не ни задава ясно посоката и не ни дава правна сигурност. Мисля, че до гласуването през месец април или поне се надявам до тогава да стигнем до решение. Следващият оратор. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Лепанш, дори да я поздравя за това, което е постигнала. Когато аз се запознах с приложението на комисията, първоначално си помислих, това, освен да го обхвър... отхвърлим, друго не можем да направим. Говоря от лично име, а не от името на политическата група. Но смятам, че това, което е направила докладващата, всъщност е правилният подход, така че наистина моите уважения. Когато за пръв път видях предложението на комисията, разбрах, че държавите членки трябва да получат повече правомощия, нещо, което по себе, само по себе си никак не е лошо. Разбира се, че тогава пък държавите членки ще имат възможност да забранят някои неща. Но, ако се вгледаме по-подробно в предложението, всъщност виждаме, че става въпрос за прехвърляне на отговорността от комисията върху държавите членки, което автоматично означава и прехвърляне на евентуално възникващите трудности, например в хода на преговорите с, в Световната търговска организация, цялото бреме пада на плещите на държавите членки. Не това е правилният подход. Ако искаме да предоставим на държавите членки такива прерогативи, например да налагат забрани за своята територия, те трябва да бъдат истински прерогативи, които реално да могат да предотвратяват нещата. И мисля, че госпожа Лепаш прави много правилни стъпки в тази посока. Защото ако става въпрос за забрана на отглеждане на ГМО чрез закон, мисля, че е необходима много широка правна база, която да включва и защитата на здравето на населението. Също така и въпросът за доверието на потребителите никак не е маловажен и трябва да намери своето място в доклада, който ние като парламент бихме приели защото 60% от европейците според анкетите не се отнасят добре към отглеждането на ГМО. След като има такъв факт, той трябва да е отразен в нашия доклад, защото трябва да отразим страховете на нашите граждани и да се отнасяме сериозно към тях. На този аргумент комисията обича да възразява, че тя като комисия трябва да мисли повече за международната търговия, отколкото за здравето и политическата воля на европейците на национално ниво. Мисля обаче, че тук трябва да се вземат предвид и някои социално-економически проблеми, които са свързани с ГМО. Погледнете какво става в Индия. Моля ви, дайте ми още няколко секунди. Трябва да направим оценка. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto lei si lamenta sempre che c'è poco tempo a disposizione. Благодаря, господин председател. Нямаме много време, за съжаление, въпреки че темата би била много важна, би трябвало да се обсъди подробно. Ако остане в настоящата си редакция предложението на комисията, то ние абсолютно ще се обявим против това. Ако обаче текстът бъде променен така, както предлага докладчицата, то бихме подкрепили една такава промяна. Докладчицата наистина е извършила чудесна работа, особено в предложенията за изменение 4 и 5. Ако бъде прието и предложението за изменение номер 8, то наистина ще постигнем немалко и в такъв случай бихме се обявили за текста. Председателят. Колеги, темата наистина е много важна. Виждам, че днес не можахме да я обсъдим до край. Затова предлагам сега да изслушаме комисията, а останалите от списъка на желаящи да се изкажат ще получат тази възможност следващата седмица в Страсбург. Това са още 7-8 души. Сега ще дам думата на заместник генералния директор на генерална дирекция Санко. Благодаря. Използвам тази възможност да кажа, че за първ път в, на своя си пост като директор на Диджи Санко работя с вас. По отношение на предложението трябва да кажа като начало, че то е направена от комисията, защото искаме да отразим реалната ситуация. Искам да, искаме да има по-прагматичен подход към съществуващия застой, както казахте. И ние сме отразили до голяма степен на позициите на европейските граждани и страни. Много сме благодарни на госпожа Лапаж за доклада. Много сме щастливи, че не, няма предложение да бъде отхвърлен текста. И нека да кажа съвсем общо, преди да видим естествено всички изменения, няколко коментара. Първо, въпроса за задължителните корективни мерки, които не се съдържаха в предложението. Разбирам откъде идва това предложение. Това е позиция сходна на Комисията по земеделие и естествено Комисията ще продължи да го обмисля. Други въпроси, свързани с последици за околната среда, също бих искал да коментирам. Предложението се прави, за да се решат проблеми или моменти, които не се съдържат в за законодателството или не са били оценени. Тоест, не можем да приемаме отново да се прави връзка с рискове за околната среда или здравето на човека, защото настоящата рамка вече дава всички варианти за това как да се използват всички данни по отношение на заплахите за човешкото здраве или околната среда и това, както каза и докладчикът, не се поставя под въпрос. Но не искаме да кажем, че не виждаме и други потенциални съображения, които могат да бъдат свързани с околната среда. Такива могат да бъдат също отчетени. Не създадохме положителен списък, както каза докладчика, по-скоро дефиницията е негативна, но дадохме и индикативен списък, който показва в е, какви аспекти размишляваме, какви могат да бъдат евентуалните съображения а в края на кращата и винаги има възможност да дискутираме какво да, от тези съображения да стане част от предложението. Но не смятам, че ще можем да изброим напълно всички възможни съображения, просто защото не можем да предвидим всички ситуации, които могат да възникнат в един регион или страна членка. Та в обобщение, ако доколкото изобщо не се поставя въпроса за оценката на риска, има и други съображения, които се включват в е, нашето предложение. А по отношение на липсата на информация, много ми е трудно да разбера подобни коментари, защото не може да се направи оценка без наличие на е, информация, така че когато оценката е приемлива, би следвало да имала, да имала достатъчно информация. Ако има информация, която не е включена в досието, в, в настоящата рамка има възможности да се добавя информация, ако тя се е появила след съответната процедура, могат да се наложат и предпазни клаузи. Така че не виждаме причини в този аспект да се изменя предложението. От друга страна, третата група е, коментари за земеползване, планиране и екологични съображения, това до голяма степен са сходни на предложенията в нашия индикативен списък, така че смятам, че можем да намерим свързващото звено и да ги решим. Има също и някои неща, които се съдържат във вашето предложение, в точките от преамбюла. И виждам, че има много проблеми, свързани с ГМО, като, например, въпроса с съвместното съществуване, с оценката е, на рисковете за околната среда. Нека да ви припомня, че е, в момента се прави оценка и се изготвят насоки и ви каниме да участвате. Не виждам е, причина защо изрично това трябва да се спомена в настоящето предложение. Благодаря. Благодаря, господин Нико. Добре е дошъл в тази комисия. Още първата ви изява е свързана с много сериозна тема. Колегата Дакмар Рот Берент председателства до вечера, така че е, намирам справедливо сега да й дам думата. Благодаря, господин председател. Сега признавам, че бих предпочела да остана за целия дебат, но... Но... Сега искам да изтъкна само две по-особени точки. Първо, ако искаме да променим нещо по директивата за освобождаването на ГМО, с други думи, да дадем авторизация на държавите членки да дават своя оценка за използването или не използването на даден а, продукт, то единствената причина, единствения резон би бил, ако оставим изцяло в ръцете на държавите членки да правят преценки за здравния и екологичния а, риск. Иначе ще изпаднем в положението да се питаме кой има най-добрия орган за, защита, за безопасност на храните. А другият път е, след като ЕФСА си е казал мнението, то да се приеме. А, що се отнася до екологичните причини, ще изпадем в конкуренция, която нито една държава членка няма да може да спечели. Това беше едното. Второто е въпроса за замърсяването. Госпожа Лепаш каза, че трябва да бъдем внимателни по отношение на контаминацията поради економическите проблеми, свързани с селското стопанство и фермерите. Аз съм на друго а, е, мнение. Достатъчно дълго се борихме за определена прагови стойности за замърсяване заболяване при новите храни. Държавите членки имат различни схващания по отношение на отглеждането на ГМО, така че имаме само два пътя. Или да уредим съвместното съществуване с задължително въвеждане на отстояния тук комисията не е права. Трябва да има задължителни отстояния които държавите членки, които допускат ГМО, трябва да спазват, ако съседната държава не допуска ГМО. Това трябва да направим задължително. И благодаря, господин председател, макар че, както можете да си помислите, бих казал още много-много неща. Председателят и тези две минути бяха достатъчно съдържателни. Сега имаме време за Рихард Зейбер. Благодаря, господин председател. Е, приветствам предложението на Корин Лепаш, най-малкото заради това, че така несигурността на научните среди все още е голяма, тъй че становището на ЕФСА не е последна инстанция на истината. Има достатъчно среди, които, чието заключения не са отразени в заключенията на ЕФСА. Има една важна компонента, която според мен е много важна. Аз смятам, че и от научна гледна точка е оправдано държавите членки да получат повече възможност за ограничаване на отглеждането на ГМО. Вторият аргумент в полза на това е загрижеността на гражданите във връзка с директивата за освобождаването на ГМО. И като имаме предвид, че 60% 90% от съгражданите ни са против, против, ние трябва да се съобразим с това. А, както Корин Лепаш предлага, може би трябва да разпрострем тези съображения и върху екологичните и здравните аспекти и да дадем повече прерогативи на държавата членка. Мисля, че комисията е избрала така прагматичен подход, който разбира се трябва да се до изкусури от тук от там, но по принцип е правилен. Трябва да намерим начин да излезем от тази задънена улица, защото, нека бъдем честни, едва ли можем да наложим на държава членка да разрешава отглеждането на ГМО на територията си, а да, не мислим, а да мислим и за доверието на гражданите. То също е важно за нас. Важно е да спазваме принципа за субсидиарност и да даваме повече възможности на държавите членки, така че подкрепям предложение. Председателят благодаря ви. Викторио Проди, наш представител в СТОА, който също има какво да допринесе по тази тема. Благодаря, господин председател. Искам само да съобщя на членовете на нашата комисия, че ми бе възложено в качеството си на представител на Комисията по околна среда да обърна внимание на този проблем на ниво 100 и по-точно на това, че се наблюдава известно ограничаване на биоразнообразието. Трябва да се вземе предвид също така, че може да се стигне и до недостиг на хранителни продукти, в случай, че има вредители – т.е. могат да бъдат засегнати определени култури. А колкото по-голям е добивът от ГМО от друга страна, то толкова повече се ограничава биоразнообразието. Това води и до увеличаване на уязвимостта на културите спрямо вредители. Мисля, че това е един много важен аспект и възможно най-бързо ще включа този аспект и в нашия дневен ред. Председателят благодаря Карл Шлютер. Мисля, че разсъжденията на Корин Люпаш се вървят в правилната посока. Мисля, че предложеното от комисията решение е никак не е удовлетворяващо. Каква е настоящата ситуация? Дружествата имат много кратък срок за извършване на тестове. Да речем, че в този период те установят, че културите са опасни. Единствено тогава те могат да изпратят становището си на ЕОБХ и той от своя страна да излезе с отрицателно становище. До този момент, според мен, комисията в никакъв случай не е доказала, че някои от тези култури са опасни в съзвучие с политиката си в областта на околната среда и в областта на биоразнообразието. До този момент, според мен, винаги решенията на комисията са съвпадали с решенията на Европейския орган по безопасност на храните. Тоест, комисията не е проверявала дали тези решения са в съзвучие с нейната политика. В момента има 17 случая, по които предстои да се вземе окончателно решение. И въпросът ми е, какво решение ще вземем? То ще бъде в съзвучие с становището на ЕОБХ или в съзвучие с нашата политика. Прилага се прозрачна процедура по отношение на държавите членки, която според мен е добра. Но защо започнахме да я прилагаме именно сега? Защо не предвидим и някаква възможност за по-демократичен подход? Например, много държави имат възможност да забранят атомната енергия. Защо да не приложим това и към ГМО? Съгласен съм също и с всичко изложено до тук във връзка с екологичните съображения. Председател. Благодаря. Тук прекратяваме разискванията и си запазваме правото за понеделник вечер в Страсбург на изредното заседание. Списък от изказвания продължава. Корин Лепаш ще отговаря тогава. Крайният срок за внасяне на измененията, логично е, е един ден след това, разбира се, на 8, я не на 7 март. Тук има грешка. 8 март по обяд а в понеделник в 19.15 часа в Страсбург ще се състои нашето е, извънредно заседание за определянето на критериите. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от нашия днешен дневен ред. Това е нашето изслушване на тема действия след постигане на целта за намаляване на парниковите газове в Европейския съюз с 20%. Welche? Die gerade eben. Die, habe ich gerade weggenommen. Chairman? Hi. Hello. Welcome. Now we were, we're allowed. Hi. It's, it's Hi.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, добре дошли на всички на изслушването на Комисията по околна среда на тема Действия след постигане на целта на намаляване на парниковите газове в Европейския съюз с 20% до 2020 година. Тема, която е важна за политиката на Европейския съюз, за стратегията на Европейския съюз, за действията във връзка с предотвратяване на измененията на климата. Така че добре дошла сред нас на комисаря госпожа Хил... Хедегард. Тя никак не е непозната за нашата комисия. Докладчиците са Бас Айкхот от името на нашата комисия и Романа Йордан Чичели от името на ИТРЕ. Също така и комисията ще е представена пред, при нас, както и унгарското председателство. И добре дошли на експертите. След това ще ги поздравя поименно поканихме ги да изложат мнението си по тази противоречива тема, кои са ползите, кои са разходите, свързани с темата, с какви инструменти Европейския съюз може да постигне целта си. Имаме два и половина часа на разположение да обменим мнения по този въпрос. Много добре знаем какво трябва да правим до 2050 година. Има си решение на така върховния орган Европейски Европейския съвет 80 до 95% намаляване на парниковите газове. Но не знаем какво да правим след това. Има такива решения, но не знаем от 2020 до 2050 какво трябва да направим, за да постигнем исканото. А, бяхме предложили на останалите страни в света да увеличим целта си а, при условие, че останалите страни се съгласят, но сега след Копенхаген остава под въпрос дали това е възможно. Сега веднага искам да дам думата на нашия докладчик Бас Айкхот. Всички разполагате с програмата, виждате колко е точно разпределено времето и не ми се сърдете, когато посягам към чукчето. Сега давам думата за 5 минути е, увод на Бас Айкхот. Нека да ви успокоя, няма дори да говоря 5 години, за да наваксаме времето, защото тук трябва да говорят експертите. Поканили сме много експерти, научни работници, представители на дебата за как да се работи схемата с търговия на емисии, представители на отрасловите индустрии, на здравеопазването. Също така трябва да мислим и за международния контекст. Така че днес след обед трябва да дадем думата на експертите, а ние като европейски депутати сме тук да ги слушаме, да се получаваме и да препредаваме информацията, защото за мен това е ключово. Както казахте, господин председател, ние имаме своите цели и то по-дългосрочно. Има и цели, които постигнахме съгласие в Европейския съюз и в Канкун. Тоест, ако успеем да постигнем съгласие на две нива за целите, ще Е, добре, трябва... Науката ни казва, че до, до 50% трябва да е тази цел като това дава около 50% шанс, ако си съставим стратегията, 50% шанс да постигнем най-амбициозните си цели. Затова ми е много интересно да чуя как примерно си представяме да споделяме усилията в това отношение. А също как какво и ще са последиците за економиката. Трябва да дискутираме и последиците за климатичните промени, които имат отношение към економиката. А от гледна точка на економиката трябва да бъдем и по-амбициозни. Има смисъл да е така. Примерно вноса на гориво, на нефт в Европа. Много актуален дебат, като знаем какво се случва сега в Северна Африка. Ако поставим по-амбициозна цел от 20, да стигнем до 30%, означава, че ще внесеме по-малко нефта. 40 милиарда евро. Примерно, а цената на нефта е 88 долара за барел. А знаете, че в момента дори е повече. Така че ще има и економически последици. А, ще има и допълнителни ползи за здравето. Тоест, нашите засилени амбиции по отношение на климата ще е, реализира и значителни изпъстявания в здравеопазването до 35 милиарда, което си е сериозна цифра. Затова нека да чуем какво означават тези цели за различните страни, за различните отрасли и също как можем да свържим това с различните политики, с кохезионния фонд, как се отразява на различните страни, как да се модифицират политиките, така че в сектора на търговията с емиции да има повече ползи, отколкото разходи. Всички тези теми трябва да бъдат засегнати и, както казах, ние като евродепутати трябва да слушаме и да се опитаме да чуем всичко да, след това ние ще публикуваме и доклад тази седмица. Ще имаме възможност като парламент да изкажем една много силна позиция и да окажем въздействие през юни върху дебата в съвета и комисията. Благодаря. Пожелавам ви една много интересен, един много интересен следобед. Не ни спестихте много време, казва председателят. Е, Все пак една минута ни спе, спестихте. Сега давам думата на Романа. Всъщност Романа Джордан не е тук. Давам думата на комисар Хедегард. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за навременното организиране на тази среща. Заключенията от миналата година са много ясни. Те се съдържат в съобщението на комисията. Тя ясно заявява, че Значително са намалели разходите за постигане на целите ни в областта на измененията в климата. Ситуацията е много по-различна от ситуацията през 2008 година, що се отнася до разходите. Съобщението на комисията бе публикувано през май миналата година. От тогава бяха извършени редица промени. Първо бе положителен резултатът от Канкун. Около 80 държави са си поставили национални цели – които са залегнали и в преговорите на ниво ООН. В Европа бе изготвена стратегията 2020 за ефективно използване на ресурсите. През идната седмица в рамките на тази стратегия комисията ще представи път на карта за нисковъглеродната економика до 2050 година. Тази стратегия предвижда намаляване на емисиите, между 80 и 95%. Ако искаме да постигнем тази цел по разходно ефективен начин, то 80% от това намаление трябва да бъдат постигнати на национално равнище. Защо? Защото не е целесообразно от економическа гледна точка в дългосрочен план да продължаваме да наливаме милиарди евро в държави, които са сред основните ни конкуренти. И по-добре е този преход да се осъществим наведнъж, а не в течение на много години. Това упражнение по поставяне на цели не е нищо ново. Но то ще ни помогне не само да постигнем намаляване на емисиите с 80% до 2050 година, то ще ни заложи и цел от намаляване на емисиите с 40% до 2030 година. по този подход ясно показва, че до 2020 година, ако се придържаме към целта от 20%, то това няма да е много ефективно от гледна точка на разходите. По-добре ще бъде да заложим на 25%. Как можем да постигнем тази цел от 25%? Ще постигнем намаляване на емисиите с 20%. Работим също така и по увеличаване на дъла на ВЕИ с 20%. Но не е извършена добра работа по енергийната ефективност. Ако успеем да постигнем резултати по отношение на енергийната ефективност, то това ще допринесе за тези допълнителни 5% намаляване на емисиите на парникови газове, които вече са залегнали в националните планове. За това не е случайно, че в следващата седмица комисията ще излезе с стратегия за нисковъглеродната економика, която ще бъде придружена и от стратегия за енергийната ефективност. Ще публикуваме също така и бяла книга за транспорта. Това е много важно, тъй като трябва да заложим целеви стойности за отделните сектори до 2050 година. Имам предвид земеделието, промишлеността, транспорта и редица други. С това предоставяме стимул и на отделните сектори да започнат да мислят в перспектива до 2050 година. За постигането на целите до 2050 разполагаме с редица инструменти, като например директивата за екодизайна. Ще трябва да въведем и по-добри схеми за ценообразуване. Неведнъж експертите подчертават, че трябва да in the annual growth survey that the Commission sent out. So, че трябва да облагаме с данъци онези, които не работят добре по, поставяне, по постигането на целите и обратното да предоставяме данъчни облегчения на онези, които се справят добре. В момента обаче промишлеността не предоставя достатъчни стимули за иновации. Комисията вече подчерта, че между 2013 и 2020 година ще трябва да се въведат промени в емисионните квоти. Това няма да се отрази върху квотите, които се предоставят безплатно, но ще се увеличат приходите от публичната разпродажба на квоти. А ако обърнем внимание единствено на проблема с енергийната ефективност, но не и на проблема с квотите, то ще постигнем обратния ефект, т.е. няма да предоставим стимули за преход към по-низки емисии. Що се отнася до финансовата перспектива, разполагаме с уникален шанс, например, в рамките на Кохезионния фонд да направим енергийната ефективност по-атрактивна за държавите членки. Можем да я заложим и като цел в бюджета, например в перото за селско стопанство. Една последна тема. Миналата година внесохме нефта на стойност 70 милиарда повече в сравнение с предходната година. Миналия петък цената на нефта бе 114 долара за барел. Мисля, че за всички е ясно защо трябва да намалим потреблението на енергия. Нисковъглеродната економика ще ни даде възможност да с по-малки разходи да постигнем някои от другите си цели. Тя ще ни осигури някои много важни аспекти, като например енергийна сигурност. Благодаря на Кони Хедегар, член на Европейската комисия, отговаряща за действията в областта на климата. Сега давам думата на госпожа Горбан. Тя е, ще се изкаже вместо колегата Питер Олайерс. Моля, заповядайте. Благодаря, благодаря за поканата. От страна на председателството ние смятаме, че дебата за действията след 2020 година е също ключов за дейността на нашето председателство. И сме и наясно, че има страни членки, които не са толкова склонни да приемат нови цели. Именно защото се безпокоят от последствията от настоящата економическа криза и натиска, което тя оказва върху страните членки. Като председателство, какви са нашите основни цели? Първо да продължава дебата, а също да даваме и възможност на страните членки да бъдат достатъчно информирани в този дебат, да им предоставяме информация от комисията, а и от други места да следим това, което се случва на международно ниво, от ОССЕ, за да могат страните членки да са наясно, че не става дума само за емисии на СО2, но и за економика, за постигане на целите на стратегията 2020 и за постигане на по-голяма ефективност използването на суровините в Европа. Ние сме планирали вече още през март среща на министрите на околната среда. Ще има и дебат. Поканили сме господин Ахим Штайнер. Той не прие, но се надяваме, че в... ще бъде там и ще представи економическия доклад, свързан с въглеродните емисии. И така ще Поставим и контекста за презентацията на госпожа Кони Хедегард, къде, която ще представи в международен план нашите амбиции. Също така искаме да продължим дискусиите на по-неформално ниво, на най-високо ниво, на неформалния съвет на, на неформалната среща на най-високо ниво. Също считаме, че трябва да се промени мисленето ни. Надяваме се да постигнем успех в тази насока. И още през юни е, на срещата на министри на околна среда ще постигнем е, по-високи амбиции в пътната карта на Европейския съюз по тази тема. Благодаря. Благодаря. Значи края на март, неформална среща на министрите и през юн, европе... юни Европейски съвет, ясен график имаме по темата. Пожелавам отново всичко най-добро на председателството. Романа Джордан е вече при нас. Тя е докладчик на Комисията по промишленост. И за сега ще ни остави да дадем думата на нашите експерти. Е, професор Волган Улов, ръководител на катедрата за изследователска дейност в областта климатични въздействия. Той ще е, говори за е, измененията на климата, защо целта е 2 градуса и в повече. Благодаря за поканата. Знаем, че емисиите са свързани с увеличение на температурата. За момента тези емисии не се увеличават и ангажиментите, които в момента са поети, е, ще доведат до увеличение от 3,2 градуса. Като целта 2 градуса е главно политическа такава, не научна защото не можем да дадем ясна стойност, кога точно ще се повишият рязко рисковете от повишаване на, тем, на температурата. Науката анализира екологични и социални системи но процесите са много сложни и въздействието на климатичните промени не са толкова, нямат елемент на сигурност. Тази несигурност се отразява и в това, че не можем твърдо да предсказваме нашите цели. Целта 2 градуса се базира на съображенията, че вероятно, в предходните години не е имало големи флуктуации на температурата и в най-топлите периоди никога температурата не се е повишавала повече от 2 градуса. И за това смятаме, че и сегашното повишение трябва да се сведе до 2 градуса. А също се смята, че ако се повиши над 2 градуса температурата, това ще има съществено въздействие върху екологичната обстановка и ще наруши функционирането на земните системи. Един от аргументите е, че ако температурата се увеличи повече от 2 градуса, разходите за предотвратяване на щетите ще бъдат много големи. А също така, ако повишението е средно от 2 градуса, то ще е повече от 2 градуса на сушата. Едва ли не, на моменти до 3 пъти повече. По-високите температури ще засилят и валежите, по, както по обем, така и по интензивност също ще наруши моделите на циркулация на въздушните маси и ще смени и е, схемите на валеж. Т.е. ще доведе евентуално и до допълнително затопляне. Също така ще се повиши киселеността на океаните и което ще се отраси върху биоразнообразието. А земната климатична система а, съществува в определени ситуации и преминава от една ситуация в друга много рязко. Историята на климата показва, че ние много малко знаем всъщност какви са реалните прагове на увеличение. А, ще се породи нестабилност на мусонните системи също вече е, рязко се намалява обема на арктическия лед и се очаква да изчезне ледената шапка и нивото на океана, ако се повиши с 2 градуса температурата, ще се повиши с 0,8 метра. Освен това, стопяването на снега ще започне даже още при повишаване на температура с 1,3 градуса. А повишаването на температурата с повече от 2 градуса ще се окаже влияние върху много системи, включително биоразнообразие, а, е, а над 3 градуса вече последиците ще са много сериозни. Също така има опасност от засушаване на Амазонския басейн. Риска в този случай се увеличава стремглаво при увеличение на температурата над 2 градуса. Канада, Сибир също рискуват да загубят снежната си покривка и съответно да са жертва на пожари. In societies, the largest risks are associated with the manageability of peak summer warmth, the manageability of shifts in rainfall patterns. Всички изброени е, фактори, е, особено затоплянето през лятото и промената на валежа, ще се отрази и на земеделската продукция. Като си има предвид, че научните данни не могат да бъдат е, твърди, това означава, че не можем да дадем и адекватна оценка на рисковете. Освен това, трябва да има и структурни промени по отношение на мерките за умекотяване на последиците. Най- уязвимите райони би следвало да се ограничи увеличаването на температурата до 1,5 градуса. Също допълнителен ефект е и замръсяването на въздуха, когато при голямо затопляне може да се наложи извличане на въглеродния двуоксид от въздуха. And six, the exact magnitude of climate warming in reaction to a given amount of greenhouse gas emissions remains only approximately known. Actual temperature... Ефектите остават относително недостатъчно ясни, но все пак трябва да се прилага принципа на превенцията. Ако температурата на Земята се увеличи над 2 градуса, ние ще влезем в една ситуация, която до момента не е позната на Земята. И няма да има аналоги на трансформациите на екосистемите. Тоест, ние ще влезем в една напълно непозната територия, която не можем и да предвидим съответно с мерки за намаляване на ефектите. Благодаря на професор Лухт за това представяне на своето мнение за 2%. Сега доктор Никлас Хюйн е директор на политиката в областта на енергетиката и климата Екофис Германия. Той ще говори за макроекономическите въздействия от преминаването към цел за намаляване на емисиите с 30%. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожи и господа, за възможността да направя представене по тази тема. Ще поставя три въпроса. Първо, какъв е справедливият дял, който трябва да поеме Европейския съюз за постигане на целта от 2 градуса? До 2020 година емисиите на парникови газове ще достигнат своя връх и те трябва да бъдат намалени на половината до 2050 година. Въпросът е как товарът да се разпредели справедливо между отделните нации. Някои смятат, че онези държави, които в миналото са имали по-високи емисии, трябва да си поставят по-амбициозни цели в сравнение с други. Има различни гледни точки за справедливото споделяне на товара в това отношение – ще цитирам доклада за оценка на Международния комитет по измененията в климата. Заедно с мои колеги подробно се запознах с този четвърти доклад за оценка. От него следва, че до 2020 година емисиите на парникови газове трябва да се намалят с между 20 и 25% в сравнение с нивото от 1990 година. А развитите индустриализирани държави трябва да достигнат процент на намаление от 40%. а Европейският съюз би трябвало, ако делът му в това е справедлив, да постигне намаляване от около 30%. Какво е необходимо да се предприеме в дългосрочен план? Емисиите трябва да бъдат намалени с 80 до 95% до 2050 година. 80% трябва да бъде намалението на национално равнище, както бе споменато вече. Ако си представим, че до 2050 година трябва да намалим емисиите на половина, то не мисля, че до тогава ще бъде вероятно да има възможност да се приемат някакви корективни механизми. Ето защо смятам, че Европейският съюз трябва до 2020 година да намали емисиите поне с 30%. Какъв да бъде правилният баланс между увеличаване дела на ВЕИ, намаляване на емисиите и увеличаването на енергийната ефективност? Чухме вече, че ако предприемем повече по отношение на енергийната ефективност, то ще намалим и емисиите. Но що се отнася до енергийната ефективност, държавите трябва да положат по-големи усилия за постигането на целите. А ако постигнем целите си по отношение на ВЕИ и на енергийната ефективност, то тогава, както спомена и госпожа Хедегорд, емисиите ще бъдат намалени в Европейския съюз с 25% до 2020 година. Можем дори да постигнем намаление с 30%. Имам предвид намаляване на емисиите на национално равнище. А по отношение на корективните механизми можем да си поставим дори и още по-амбициозни цели. За да бъдем последователни обаче, ще трябва да направим промени и в лимитите в схемата за търговия с емисии трябва да наложим по-строги лимити. Това ще бъде в съзвучие с целите за ВЕИ и за енергийната ефективност. Последният ми аргумент е свързан с економическите последици от увеличаването на намалението с 30%. Първо, разходите ще се увеличат от 20 на 30% или дори повече. Различните проучвания водят и до различни резултати. Повечето проучвания разглеждат економиката като цяло. Комисията смята, че до 2020 година за економиката като цяло разходите ще бъдат около 80 милиарда. А що се отнася до отделните сектори, и като вземем предвид, че енергийната ефективност може да доведе до значителни положителни аспекти, то е възможно разходите в дългосрочен план да бъдат оправдани и дори ползите да са по-големи от разходите. Миналата година бе публикувано проучване на Института по климатология в Потсдам. От него следва, че залагането на по-амбициозна цел от 30% ще доведе до значителни економически ползи. Друг много важен аспект е противопоставянето на дългосрочния спрямо краткосрочния подход – ако наистина се отнасяме сериозно към намаляването на емисиите с 80 до 95%, то въпросът е какъв е да е най-последователният подход до 2020 година. Повечето проучвания сочат, че до 2020 година, ако искаме да сме разходно ефективни, трябва да постигнем намаление от 20 до 25% по- Ниското потребление на енергия ще доведе до по-нисък внос на изкупни горива. То обаче ще намали и нивото на националните инвестиции. Друг елемент, освен енергийната сигурност, е и заетостта. В някои отрасли може да се наложи закриването на работни места. Като цяло обаче ще се увеличи нетното ниво на заетостта с между 2 и 6 милиона работни места. Ще има въздействие също така и върху системата на здравеопазването. Като цяло можем да кажем, че в отношение на повечето економически индикатори ситуацията говори за залагането на по-амбициозни цели. Важно е на политическо ниво да се очертаят ясни насоки, ръководителите на компании да заложат много ясни, конкретни очаквания. Благодаря на доктор Хъне за това, че изложи своето становище. Следващият оратор е доктор Ги Търнър директор на изследванията на пазарите на въглерод към Bloomberg New Energy Finance в Великобритания. Той ще ни разкаже за системата за търговия с емисии и доколко тя ще допринесе за намаляването с 20 до 30%. Вие също разполагате с 10 минути. To speak, I hope you can hear me now. Um, the, the title of my, my uh, talk is... Темата на моята презентация е ефективност на схемата за търговия с емисии при цели за намаляване на емисиите 20-30%. Нека да ви дам някои основни послания, ако не ми стигне времето, поне да имате това предвид. А след това ще ви дам и малко подробности. Първият въпрос. Ще бъде ли ефективно при цел 20% или при цел 30%? Разходът е да. Е, отговорът е да. Схемата за търговия с емисии е ефективна. 2008-2009 емисиите намаляха с 5,5% на годишна база и то когато се увеличиха цените на въглерода. 40% от тези намаления се дължаха само на цената на въглерода, т.е. че се смени е, вида на ползваното гориво. 2008-2009, извинявайте, предишните цифри се отнасяха до 2007. 2008-2009 се намалиха емисиите с 11%. Не всичко това е свързано с схемата за търговия с емисия и с рецесията, но има едно изследване. Ние се свързахме с енергийните компании и те сега сменят инвестиционните си решения не само поради цената на въглерода в момента и прогнозите за цената в бъдеще. Затова трябва да е, кажем, че схемата е и ефективна и е, справедлива. Дължи се на няколко факти. Първо, е, е, няколко фактора. Е, един от основните моменти е изнасянето на високовъглеродното производство извън Европа. Трябва да се постави въпроса и ще има ли възможност, когато се правят разходи, да се създаде ниско, високо нисковъглеродна е, индустрия? или евентуално да се вземат пари от схемата за търговия за емисии за стимулиране на по-ефективни производство. Тоест, дали трябва да се вдига цената на въглерода, за да се стимулира по-ефективно производство. Това е политическо решение. Третото послание – е, тук се обръщам към всички, не бива да обръщам внимание на 2020. Ключовата година е 2300. Анализът показва, че каквато и цел да приемем за 2020, тя ще има много малко отношение към резултатите. Всъщност, много е важно какво ще се случи между 2020 и 2300 година по отношение на въглеродния пазар в момента. Освен това, пазара, пазарите инструменти са много сложни. Пазара трябва да има достъп до международни кредити, да има, достъп, да има международни политики, като целите за възобновяеми енергии и така нататък. Това са ключовите ми послания. Ние е, направихме един економически модел на схемата за търговия с емисии при три различни варианта. Първият е е, целите 2020, 20%, а, също с е, цел 30% намаление, като там вече намалението трябва да стигне 34%. Но, както казах, много по-важно е какво се случва след 2020 година. Така че три сценария имаме. Продължаване на намалението след 2020 с е, цел 20%, след това намаление с 34% до 2000, до 2020 и след това равна линия. И третия вариант е да се продължи 40% цел в същия темп. Резултатите са много различни. Ние направихме различни допускания за достъпа до международни средства, цената на горевата и така нататък. Също така въпроса се поставя въпроса доколко пазара прогнозира е, цената на въглерод. Примерно, е, пазара всъщност предвижда 5 до 10 години предварително какво ще се случи. Ние включихме тази прогноза. Така че ако приемем цел 21%, която да се развива със същата, същия темп до 2020, а целта 34% ще даде 58 евро на тон въглерод, а 40% до 90 до 100%, т.е. много различно в зависимост от политиката. По отношение на намаленията, целите ще могат да се постигнат, но тъй свързано с вноса, всъщност целите не са точно постигнати. Ефекта върху енергетиката. Около 85% от намаляването на емисиите ще, идат от, ще дойдат от енергетиката. Като най-важния елемент е гъста. 21% могат да се постигнат без много амбиции, но ако се продължава да се разчита на газ, тогава много по-трудно се пристига, постига целта от 34%, защото там вече ще има спестяване от съхраняването на въглерода. Много интересно да се види какво се случва когато се гонят по-амбициозните цели. Там делът на гъста е много по-малък. Аз приключвам с това, господин председател. Благодаря. Сега преминаваме към професор Майкъл Гръб. Както вече ви казахме, той ще говори за изместването на въглеродните емисии. Заповядайте. Um, Push the button. Pardon. First to the movement of industrial production. Наблюдават се промени в промишлеността в световен мащаб в отговор на промените в цените на въглерода. От макроекономическа гледна точка по-малко от 1% от БВП е засегнат от това тази тенденция. А що се отнася до екологичните последици, то само около 4% от емисиите се изместват към други държави. Това явление обаче е доста значимо по отношение на политиката за разработване на ефективна европейска схема за търговия с емисии. Загрижен съм във връзка с това, че в момента някои от действията, които се предприемат, не дават възможност на европейската индустрия да постигне целите в областта на климата. На второ място смятам, че трябва да се съсредоточим върху някои ключови отрасли. И само за един отрасъл е важно да преосмислим изцяло подхода си. В миналото очертахме между 6 и 8 сектора, които потенциално разполагат с потенциал. Тогава изхождахме от сценария на намаляване с под 30%, като се спряхме най-вече върху енергоемките отрасли. Не мога да се изкажа авторитетно за всички от тези отрасли, а само за три от тях, които изучихме в детайл. Става дума за производството на алуминий, който е един от най-енергоемките отрасли. Мисля, че не можем да предложим по-добри решения от тези, които се прилагат сега. Ще се спра в детайл върху тях. И повечето от забележките ми ще бъдат съсредоточени върху производството на стомана и цимент. Тези два отрасъла произвеждат около една трета от емисиите в европейски мащаб. И пет пъти повече емисии от световната авиация. Мисля, че си заслужава да концентрираме усилията си именно върху тези два отрасъла. Ще започна с производството на цимент, тъй като а, то а, има непосредствено отражение, например върху потреблението на електроенергия. В момента обемът на международната търговия с цимент е сравнително малък, тъй като не е толкова лесно транспортирането на продукта. Но циментът е една от стоките, предизвикващи най-високо ниво на въглеродни емисии. Ако отчитаме този проблем, то предложението би било безплатно предоставяне на квоти на всички производители, независимо от това дали те са изложени на риска от изместване на въглеродни емисии. Но, за съжаление, циментът е един от енергоемките отрасли, в които е най-нисък размерът на инвестициите. Затова с оглед на цените на въглерода, би било по-печелившо квотите на тези а, производители да се продават, като приходите се а, използват а, за цялостната система. Така количеството на квотите ще бъде разпределено в зависимост от размера на емисиите. Като вземем предвид всичко това, мисля, че безплатното предоставяне на квоти неутрализира повечето от стимулите за по-ефективно управление на циментовия отрасъл. И така за този сектор е възможно изместването на въглеродни емисии и същевременното реализиране на печалби. Мисля, че през третата фаза от процеса те ще възлизат на около 20 милиарда евро. Съгласно настоящото предложение, можем да комбинираме изместването на въглеродни емисии с реализиране на печалби, както и с една много сложна система от предоставяне на стимули. Не мисля, че това е подходът, който искаме да приложим. Не искам да звуча наивно, но мисля, че има много по-проста альтернатива. Можем да третираме цимента по същия начин, както и петрола. Подобен подход е напъл, би бил напълно съвместим и с подхода на Световната търговска организация. Не бива тя да се обвинява за това, че предотвратява прилагането на мъдри, на добри политики. И тъй като не разполагам с много време, ще пропусна стоманения отрасъл – не знам дали там е необходимо въвеждането на ограничения до преди 2020 година. Има обаче един друг стратегически проблем. Ако определени региони искат да си поставят по-амбициозни цели в областта на климата, то те трябва да намерят подход, който да е економически и политически устойчив. Европа трябва сериозно да обърне внимание на изместването на въглеродните емисии. Мисля, че Европейският съюз не може да предприеме решителни действия на третата фаза, ако не разреши проблемите, пред които сме изправени сега, например по отношение на цимента можем да разглеждаме изместването на въглеродните емисии като възможност за прилагане на по-добри политики, поне в циментовия отрасъл. Благодаря, колеги. Четири отлични представения. И сега имате половин час за въпроси. Първо, Омана, моля. Романа. Благодаря. Колеги, нека да се извиня първо, че се забавих. Трябваше да гласувам в комисията и трябва. И знаете, че за депутатите гласуването е най-важно. Но много се радвам, че успях да проследя дебата. Искам няколко неща да споделя, за да знаете и какво се случва в комисията ИТРЕ. Знаете, че климатичните промени вече са признати за проблем в е, екологичните ни политики и за предизвикателство пред някои от индустриалните политики, политиката за транспорт, за научни изследвания и така нататък. За това и две комисии отговарят за тази тема. Комисията за околна среда, за индустрия и те се занимават с различни аспекти на този хоризонтален проблем. Също има и изслушвания, две различни изслушвания. Едното е тук в нашата комисия на 17 март от 12 от 9 до 12.30 ще има изслушване в комисията ИТРЕ. Поканвам ви да го следите. Моето проекто мнение вече, проекто становище е изготвено на базата на целите за намаляване на емисии с 20% до 2020 година. И сега имаме нужда от стабилност и от е, доверие. Говори се тук, че трябва да стигне намалението от 25 до 40% и като размишлявам за дебатите, за становищата тук, си мисля, че няма нужда да дискутираме и да губиме ценното си време, да обсъждаме дали 24% или 34% или 40%, а е необходимо да открием вече съществуващите инструменти, които не действат достатъчно ефективно и да формулираме нови инструменти, с които да постигнем не само 20%, но и повече от това. Така че да не губим време с цифрите, а да търсим подходящите методи, инструменти. В комисията ИТРЕ се поставят няколко въпроса, например какво означава намалението на е, цената на е, схемите за емисии. Това означава ли, че още повече ще разчитаме на инвестиции? Второ, изнасянето на производствата. Това е факт. Е, дали се дължи на наложените по-високи екологични стандарти? Това трябва да се види. Също, кой, кои са най-ефективните е, методи на производство, е, енергийната ефективност. Ако ние сме предприели достатъчно ефективни методи, защо не постигаме целите си? Или ако не сме, как можем да ги постигнем? Друг въпрос. Целта от 3% за финансиране на научните изследвания. Защо не я постигаме? Как можем да я постигнем? Как можем да използваме този инструмент, за да постигнем економика с ниски емисии на въглерод? Не искам да продължавам прекалено дълго, за това ще приключа с думите, че определено смятам, че трябва да постигнем успех, а успеха не означава само да имаме политики вътре в Европейския съюз, но и да постигнем резултати на международно ниво. Благодаря, председателят. Благодаря. Вие като докладчик на Комисията по промишленост имате вашия важен принос защото действително там се решават въпросите и на иновациите. Пет въпроса има в тази първи тур от дискусии. Моля нашите експерти да си изберат на кой въпрос те отговорят. Господин Татарела първо. il Една минута е прекалено кратко време за изказване. Но, ако при тези заседания постоянно повтаряме, че светът би бил чудесен, ако намалим нивото на емисиите, то щяхме наистина постоянно да повтаряме едно и също. Разбира се, ако намалим емисиите, ще изградим рая на Земята но подобни твърдения са подходящи за романи, не за политиката. Политиката се нуждае от инструменти. Във връзка с това е и моят въпрос. Не би ли било добре, паралелно с целите за намаляване на емисиите, да се разработят инструменти, методи, и стратегии за тяхното осъществяване. Инструменти, методи и стратегии, около които всички можем да се обединим. Нека ви цитирам една цифра. Онези държави, в които са с най-високо ниво на емисии, инвестират и най-много в научно-изследователската дейност. А точно това искаме да намалим емисиите, но и да инвестираме повече в научно-изследователска дейност. Председателят, много интересно твърдение. Колкото по-интензивна научно-изследователска дейност, толкова повече емисии. Трябва да видим дали това наистина е така. Следващият оратор, господин Проди. Съвсем накратко план А. Можем да наложим международен контрол върху нивото на емисиите. Това е и крайната ни цел – за да я постигнем, би трябвало, и ще цитирам казаното от доктор Търнер, да създадем проста система. Смятам, че системата, прилагана от комисията, която се основава на отрасловия принцип, не е жизнеспособна защото тя изключва пазара като инструмент за разпределяне на квотите, както и за разпределяне на процентите за намаляване на емисиите. Тази система трябва да бъде заместена от друга, която да извършва оценка на отделните горива, а не на отделните отрасли. Само така ще можем да отчетем и пазарните механизми. Председателят, следващият оратор. Благодаря. You... Благодаря. Искам да попитам. Господин Граб, вие казахте, че имате идея за така, конкретен под подход за отрасъла на стоманеното производство. Нищо не ни казахте. Може ли да се възползвате в отговора си да дадете именно тази своя идея? Рихард Зейбер. Рихард Зейбер. Благодаря, господин председател. Сега няма да коментирам някои апокалиптични представи, които бяха изложени. Просто съм удивен, че политическите партии толкова се застъпват за по наташното изостряне на пазарния механизъм на схемата за търговия с емисии. Това е изкуствен пазар с всичките му проблеми, с качване и понижаване на цените – и това е основният ни проблем. Смятам, че основният въпрос е как да постигнем целта от 2 градуса. Не смятам, че ще ни е по-лесно чрез преминаване от 25 на 30%, просто защото регионите като САЩ и Китай имат големи инвестиции в екологични технологии, а не се придържат към нашата цел. Е, Благодаря. Карл Шлютер. Два въпроса. Първо за господин Търнер и господин Граб също. Други мерки, освен схемата за търговия с емисии, примерно е, такси за екстракция и дивиденти за съответните компании, т.е. да се разпределят разходите. И също въпроси за другите двама оратори. Добре, искате да се намалят емисиите, но ние искаме да създаваме растеж в економиката, за да има работни места. Каква прогноза давате? Знаете, че под 0,7% е ръста. Смятате ли, че големите намаления на емисии ще дадат възможност да се създават и работни места? Благодаря. Искам да поясна няколко неща. Може би към господин Гайтърнер. Вие споменахте, че 20% намаление като цел ще са благоприятни за използването на газ, но при цел 30% това не е най-добрата, най-добрия вариант. Тоест, смятате, че ако се търси 30% намаление, ще се създаде по-голяма индустрия за съхраняване, за оглавяне и съхраняване на въглерода от използването на въглища. А също по отношение на циментовата индустрия, какво смятате, че сегашната политика няма никакъв успех и какви са предложенията ви като альтернатива за, за сектора на циментопроизводството? Very uh, Кратък въпрос към професор Лухт Много задълбочено, активно се обсъждаше четвъртият доклад за оценка на Международния комитет по изменения в климата. Предстои публикуването на петия. Какви, с какво неговите заключения според вас ще са по-различни? Въпрос към друг от ораторите за разликата между секторите в схемата за търговия с емисии и онези извън нея. Как, как ще прокоментирате това? И още един въпрос във връзка с цените на въглерода. Какви трябва да бъдат нивата на цените в сравнение с 2007-2008 година, за да се постигнат резултати в бъдеще? Последен въпрос към професор Груп. Ясно е, че <clears throat> Настоящата схема за търговия с емисии е свързана с редица проблеми. Комисията се стреми да ги разреши, без да прави драстични изменения в действащата система. Например, като прилага мерки по отношение на квотите. Как ще прокоментирате този подход? Председател. Самият имам два-три въпроса също. Господин Търнър каза, че не 2020, 2030 е по-важна година. Преди това доктор Хюне каза, че е, върховото постижение трябва да се постигне през 2020 година с двата градуса. Сега последно. Кое десетилетие е по-важно? Това или следващото? Това е важно послание. Важно е да знаем. Дали си губим времето и дали имаме възможност за наваксване през следващото десетилетие. Също така исках да чуя нещо повече за стоманопроизводството. А, нека господин Гроб все пак да ни осветли малко по-подробно. И също така въпросът на Линда Макеван. Към него мога да се присъединя, ако какво става с природния газ и останалите горева, ако искаме да постигнем пък 34%. А имаме и възобновяеми енергоисточници. Мисля, че по отношение на тях ще можем да си постигнем целта. А а ако а, разполагаме с тези източници, ще бъдем всъщност, ще можем да достигнем по-висока цел от 20%. Това бяха нашите въпроси или не? Аз исках да чуя малко повече за стоманата индустрия. Да, три пъти вече има въпроси по тази тема. Бих предложил да започнем от начало, като предоставя на всеки от вас около 2-3 минути, за да можем да приключим. Um, Благодаря. Питахте за петия доклад за оценка на Международната комисия за климатични промени. Да, той се изготвя в момента. Ще има конкретни доклади, примерно за новите енергии. Това лято ще излезе той хиляда страници по новите технологии. И в следващата оценка за до 2014 ще бъде отделено внимание на три неща. Първо, за нови технологии. Второ, ще се търси по-голяма сигурност на данните и ще се търси устойчивост на всички политики, т.е. на цялата картина. И трето, търсене на по-ефективни разходи за намаляване на ефектите и използване на различни технологии. Т.е. ще се търсят по-строги сценарии за използване на технологии. Второ, втория въпрос. Кога ще бъде най-високото ниво на емисии? До 2050 могат да бъдат емитирани 1 трилион и една трета вече е емитирана. Така че до 2020 ще бъде изразходена цялата квота и тогава въпроса кога ще бъде върхвата стойност се свежда до това колко смятаме да имитираме след това. Така че, вие знаете, ако си изядете сладкиша сега, за по-нататък ще остане по-малко. За сценариите за разходите. Мисля, че климатичните промени са само върха на айсберга. Има проблем с контролиране използването на суровините, свързано и с добива на суровини, и с добива на биоматериал от земята. И климатичните промени са всъщност част от разхищаването, свързани с замърсяване. Значи от една страна колко материя се изпомпва от земята, от обществата и въпроса за управлението на системата на емисии е само една, един от много други, които трябва да се решават. Тоест, това е въпроса за устойчивостта. Благодаря. <clears throat> Thank you. I'll, I'll follow up on, on... Благодаря. Нека се спра върху въпроса дали можем да поизчакаме сега и след това да наваксаме. И ще цитирам един доклад, в който са отразени ангажиментите на държавите по света, поети на конференцията в Копенхаген и Канкун. Съгласно този доклад, ако си поставим сравнително скромни цели сега, ще ни бъде много трудно да наваксаме в бъдеще. В такъв случай в бъдеще ще ни ще ни се наложи да постигнем бързо намаляване на емисиите, което ще бъде много скъпо и ще наложи затварянето на производствени мощности преди края на жизнения им цикъл. Ето защо трябва да си поставим амбициозни цели сега. Що се отнася до, нама, до целта от 2 градуса и дали ще я постигнем, ако не увеличим намаляването на емисиите до 30% сега? Да, по принцип това е възможно, но при последните преговори в областта на климата бе подчертано, че всички държави трябва да си поставят по-амбициозни цели по отношение на емисиите. Много важно е, че напредък в това отношение се постига в Китай. С любопитство очаквам следващ тия план за петилетката, който ще представи Китай. Поставихте въпрос и за справедливата тежест в зависимост от това дали отраслите са в схемата за търговия с емисии или извън нея. Ако вземем предвид и ВЕИ и енергийната ефективност, то лимитът за търговията с емисии до 2020 година ще бъде между 30 и 40%. Важно е да отправим дългосрочен план на сигнал във връзка с сигурността на инвестициите, но за целта трябва да приложим подход отгоре надолу. Господин Турнер. Um... Благодаря. По първия въпрос, можем ли да наваксаме в десетилетие от 2020 до 30. Аз лично предпочитам да не ни се налага да чакаме. А това се решава с конкретни политики, формулирани в днешно време. И пазарът, ако е ясна политика, пазарът ще реагира. Цените ще се коригират, ще реагират. Така че ще има стимули за развитие на технология – имайте предвид, че всеки път, когато използваме ефтини механизми, после плащаме по-скъпо. Пазара се възползва от това. Така, ако е, целите на международно ниво са по-низки, това ще се отрази на цените след 2020 година. И съответно ще се отходи, е, отрази на разходите за намаляване на последиците. Имаше други въпроси също да отговоря и на тях. Каква цена е необходима, за да се постигне значително ниво на намаление на емисиите? Става дума за технология на стоеност 6 милиона евро за съхранение, улавяне и съхранение на въглерода. Ако не се въведат, няма да се постигнат тези цели. Просто трябва да се намери начин да се извежда въглерода от емисиите. Няма само заместването на горевата с газ да постигне целта. Така че има една цена, която може да бъде отправна с цел да се постигне намаляване. За упростяване на системата. В трета фаза смятам, че системата на търговия с емисии е достатъчно упростена и ако продължим да упростяваме, упростяваме, вече тя ще стане твърде безлична и несправедлива към определени отрасли, особено когато става дума за изнасяне на производство извън Европа. Несигурността на пазара се коментира тук. Ако погледнем цената на емисиите 14-16 евро не се е променила доста, е стабилен пазара. Не бива да се забравя това и освен това може да се инвестира в тази цена. Тя е стабилна и дългосрочно съществува. Въпроса за гъста и целта 34%. Ако до 2300 година трябва да се постигне тази цел, до 2050 целта трябва да е много голяма. И това не може да се постигне само с използване на газ. Thank you. Um, there were a clutch of questions. Бе поставена серия от въпроси във връзка с други политики. Нека подчертая, че до сега не съм се запознавал с достоверен пакет от мерки, който да не съчетава и енергийната ефективност с ВЕИ и ценообразуването по отношение на въглерода. А що се отнася до цените на въглерода, то европейската схема за търговия с емисии е най-добрата разработвана до момента. По отношение на производството на стомана, ме помолихте да говоря както за цените, така и за иновациите. Трябва да подчертая, че този сектор вече е направил доста във връзка с иновациите. Основното предизвикателство пред всяка една система за определяне на цената на въглерода, каквато и да е тя, е, че не за всички сектори, не във всички региони и не в един и същи момент е възможно да се определи една цена на въглерода. Какво можем да направим в такъв случай? или изобщо да не вземаме предвид цената на въглерода, или да направим нещо между тези две альтернативи. Какъв бе аргументът ми по отношение на производството на стомана? Мисля, че в крайна сметка трябва да въведем система, при която всички потребители заплащат една и съща цена за въглерода. Такъв бе аргументът ми по отношение на цимента. А що се отнася до стоманата, мисля, че имаме всички основания да твърдим, че е приемливо, приемлив преходът на третата фаза. Производството на стомана е свързано с инвестирането на значителен на капитал, но представителите на индустрията искат сигурност, а сигурност може да се постигне не с дълги дискусии за разходите по преместването на производствата. И такава сигурност може да се постигне, когато няма разлики в цените на въглерода в Европа. Производствените мощности за цимента могат в такъв случай да бъдат управлявани много по-ефективно. По време на първата фаза претърпяхме провал и тогава си казахме защо никой не ни предупреди. Аз смятам, че ако запазим настоящата политика по отношение на цимента, ще имаме значително изместване на въглеродните емисии, и прехвърляне на разходите към други промишлени отрасли в Европа. Това ще доведе до много дълъг, много объркан дебат, от който никой няма да има полза. За това се обявявам изцяло в подкрепа на настоящата схема за търговия с емисии. Председателят. Благодаря много за вашия опит. Много внимателно ви слушахме и сега стигаме до втората част, така да се каже. Всъщност трета част от е, е, дневния ред, но за нашите експерти втора. И давам веднага думата на господин Аксел Егерт, директор на отдела за връзки с обществеността на Европейската конфедерация на производителите на желязо и стомана. Ето отново същия въпрос, който се повдигаше до сега. Господин председател, аз е, представлявам енергоемките индустрии и се надявам, че ще имам достатъчно време. 14 страници ми беше изказването. Ще се опитам да го съкратя. Аз представям енергоемки от отрасли цимент, желязо, стомана, алумини, цветни метали. Тези индустрии имат за цел да намаляват е, емисиите си и от самото начало трябва да кажа, че ние не сме против защитата на климата. Искаме от техническа гледна точка да също да допринесе. Не сме и против целта 30%, ако същото правят и нашите международни конкурентни. Ти. Ние приемаме ангажиментите поети от съвета от 2007 и по вторни 2008 и 2009, че тези 30% като цел ще бъдат прияти само ако другите страни също ще последват в този дух. Но това не бе постигнато нито в Копенхаген, нито в Канкун. И, както господин Граб каза току-що, ние имаме нужда от стабилност, от сигурност. И искаме Европейския съюз да си спазва ангажиментите. Да ви дам един пример. Ангажимента на Китай да намери и емис... да намали емисиите си с 40% всъщност е, възлиза на 75 до 90 10% увеличение до 2020, което е повече от е, общите емисии на Европейския съюз е, днес. Така че ние всички лампи да изгасим в Европейския съюз, няма да компенсираме това увеличение. Така че е, не е лошо комисията да направи оценка и за други страни Бразилия, Индия и така нататък. Защото цифрите показват, че ние няма да спечелим битката с климатичните промени, ако не се поемат ангажименти от развиващите се економики. Ако на глобално ниво се повишават емисиите, ние ще бъдем само жертва. Затова настояваме да се спазват ангажиментите, поети от Европейския съвет и от Европейския съюз в последните години. И сега, ако мога да коментирам моделите, използвани от комисията за съставянето на техните оценки. Считаме, че тези модели се базират на изкривени допускания, които не, не отчитат бъдещите цени на въглерода, не отчитат колко строги са критериите и не отчитат, че цените на електричеството в Европа са 20% по-големи от тези в Штатите и също по-големи от цените в Китай. Не отчитат също, че увеличението на цените на електричеството ще бъде последствие от схемата за търговия с емисии. Не отчитат, че въвеждането на възобновяеми енергии също ще повиши цените на електричеството. Също ще има проблеми с работните места, ще се повиши цената на труда модела не отчита и ред други съображения и ограничения в Европейския съюз, които нашите конкуренти нямат, свързани с екологично законодателство и други тежести и също така моделите не отчитат и въздействието на решенията за инвестиране. Всичко това не е отчетено – и съответно моделите не отразяват реалността и динамиката на пазарите. Цената на 30%, намаление се счита, че е 0,54% от БВП, но има изследвания, които показват, че всъщност тази цена е 2% от БВП и то за цел от намаление на емисиите 20%. Така че комисията е, твърди, че благодарение на економическата криза само 60% ще са разходите от предвидените разходи през 2008 за намаляване на емисиите, но те се базират на цени от 2006, а не 2010 година. Тогава вече е, разходите ще са 69%. Цената на въглерода. Комисията прогнозира средна цена 60 евро. Може би 16 евро и 50 не се чу ясно цифрата. И имаме изследвания на различни международни банки и институции, изброяват се съответните институции, като там се прогнозира цена 28 евро, не 16. За 2020 година прогнозата е 36 евро. Вече картината е съвсем различна от тази на комисията и съвсем различна от цената, която комисията иска да постигне с целта на намаляване на емисии 30%. И ако мога да направя още два коментара, които е, върху които е добре да помислите. А какво ще се случи, ако имаме още една криза? Тогава да не би да предложите да има намаление от 40% до 2020. И второ, ние трябва ли да търсиме ефективност? защото цените ще започнат да падат. Решенията за инвестиране, които са взети преди кризата, се отразяват върху пазара. Четиридесет хиляди тона въглероден двоки ще се спастят от намаляване на производство и какво ще се случи? Ние ще бъдем наказани за това спестяване, защото ще се сложат по-високи цели? Благодаря. Благодаря господин Егърт за тези впечатляващи бележки по съобщението на комисията. Продължаваме. Даваме думата на госпожа Сандрин Диксон Деклев, директор на групата на принца на Уелс – на ръководителите на фирми от Европейския съюз по въпросите за изменението на климата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за възможността да участвам в днешното ви заседание. Обръщам се към вас от името на групата на принца на Уелс по въпросите на изменението на климата, група, включваща ръководители на фирми от Европейския съюз. Нашата група вече от доста време насам посочва необходимостта от намаляване на процентите за намаляване на парниковите емисии. Подчертаваме, че трябва да се предприеме стратегия насочена към ръста, за да можем да затвърдим позицията си спрямо Съединените щати и Китай. Тази гледна точка се подкрепя от редица представители на други сектори по света, например банки. Тя се подкрепя и от онези подписали нашето комюнике на конференцията в Копенхаген. Искам да съм съвсем ясна по отношение на Европа и Обединеното кралство. Нашите членове не представляват само компании, които прилагат екологосъобразни технологии. Сред нас има и представители на фирми като Shell, Philips, Nissan. В какво вярват всички тези дружества? Те вярват, че водещата роля на Европейския съюз трябва да ни предостави дългосрочно конкурентно предимство. За тази цел трябва да осъществим три визии. Първо, увеличаване на конкурентоспособността. Второ, въвеждане на нисковъглеродни технологии. И трето, максимално положителен, устойчив подход към риска. Какви са пазарните механизми според нас? Въпрос, който постави докладчикът от комисия ИТРЕ. Трябва да създадем устойчива економика, която да ни помогне да постигнем целите за намаляване на емисиите с до 95% до 2050 година. Във връзка с това приветстваме стратегията на комисията по отношение на нисковъглеродната економика. Тя дава възможност за очертаване на средносрочни цели, които са особено подходящи за въвеждането и изграждането на нисковъглеродна инфраструктура в редица сектори, като например в земеделието. Господин председател, за съжаление не присъствахте на срещата на върха на тема връзката между нисковъглеродната економика и просперитета. На тази среща на върха участваха председателят на Европейския парламент, на комисията, както и редица други видни личности, ръководители на компании. На тази среща на върха стигнахме до извода, че можем да постигнем целта на въвеждане на нисковъглеродни технологии но за тази цел трябва да привлечем инвестиции. Вече някой от вас упомена плана за следващата петилетка на Китай. Има и много други държави, които се опитват да привлекат инвестиции в тази област. Европа, за съжаление, изостава. Капиталът за насърчаване на нисковъглеродните технологии, нека сме честни, трябва да бъде предоставен от частния сектор – след економическата криза, бизнесът, правителствата и гражданите по света инвестираха около 180 милиарда евро в нисковъглеродните технологии. Но в момента няма доверие по отношение на цената на въглерода. Наблюдава се също така и изоставане на някои държави членки във връзка с ВЕИ. Ето защо няма и особено голям интерес към нисковъглеродните инвестиции. На срещата на върха, за разлика от някои комисари и политици, стигнахме до извода, че е възможно да се съчетаят нисковъглеродните технологии с економическия растеж економиките по света, както и ръководителите на компании, вече са стигнали до извода, че амбициозните цели за наваляване на емисиите могат да стимулират економическия ръст. Държавите могат да последват примера на компаниите в това отношение. От началото на 90-те години БВП в Европа нарасна с 40%, а емисиите същевременно бяха намалени с 17,3% през 2009 година. Амбициозните колективни цели за намаляване на емисиите оказват въздействие върху економиката в международен мащаб. Институтът в Потсдам миналата седмица посочи, че БВП в Европа може да нарасне до 6%, ако се придържаме към амбициозната цел на намаляване на емисиите с 30%. Можем да разкрием и още много работни места. Не бива да забравяме и напредъка по пътя към постигането на 20 цел той бе възпрян, разбира се, от економическата криза. Но дори като отчетем това, трябва да признаем, че тази цел няма да доведе до необходимото ниво на инвестиции, например в зелени технологии, така че да можем да постигнем целта от 95%. Тази цел може да бъде постигната единствено ако на национално равнище се положат още усилия. като се вземат предвид различните предимства на енергийната ефективност, е целесообразно да се разработят добри политики на ниво Европейски съюз за постигане на енергийна ефективност. Вярваме, че ако всички държави членки положат значителни усилия в областта на енергийната ефективност, както и за осъществяването на третата фаза, то това ще доведе до значително намаляване на парниковите емисии до 2020 година. Очакваме да си сътрудничим за това както с Европейската комисия, така и с държавите членки. Благодаря. Е, преводачите определено минават е, изпит по стрес. Сега давам думата на Генон Йенсен, изпълнителен директор Съюз на здравето и околната среда за ползите за здравето, свързани с по-високи климатични цели. Благодаря, ще се опитам да говоря малко по-бавно. Уважаеми депутати, с голямо удоволствие представям пред това са ползите за здравето, свързани с е, климатичните цели. В контекста на днешното изслушване и в общия контекст на пътната карта на Европейския съюз до 2050, която се надяваме, че ще отчете именно и тези съпътстващи ползи за здравето. Защото е, когато се говори за климатични промени веднага се мисли и за проблемите с здравето. Но днес аз искам да ви представя положителните е, ефекти от борбата с климатичните промени, съпътстващите ползи. Какво можем да спечелим, ако си поставим цел намаляване на емисиите 30%? Нашата организация е, Съюз на здравето и околната среда обединява 65 организации, които работят за по-добро здраве и околна среда. Е, представители на медицинските страни, е, среди, на научни изследователи. И се опитваме да дадем и нашия глас в е, формулирането на политиките. Данните на медицинската общност се увеличават по обмен, увеличават се и загрежеността на тази общност, защото ние все по-ясно казваме, че всичко, което е добро за климата, е добро и за здравето. И сега вече имаме и данни, с които да подкрепим нашите твърдения. Нашият нов доклад се нарича Да действаме сега за по-добро здраве. Публикуван бе миналата година. В него се изразява не само мнението на нашата организация, но един от водещите експерти по околна среда. Какво се коментира в доклада? Изследването предлага анализ, който дава цифрово изражение на е, съпътстващите ползи за здравето, свързани с по-високи климатични цели. И казвам пак някои ползи. Ще ви представя само някои цифри и основни послания. Много се радваме, че някои от нашите послания вече са намерили място в работния документ и ще бъдат отразени и във вашия доклад. Първото ни послание е, че економическите данни за ползи за здравето са много солидни, а не се отчитат в анализа за ползите и разходите. И сега е момента да променим това. Дори първата реакция на доклада макар че отчете някои ползи за здравето, не отчете всички. Така че в докладите не се оценяват достатъчно реалните ползи за здравето. Като цяло в Европейския съюз тези ползи ще се изразят до 10 милиарда до 30-35 милиарда до 2020. При 20% цел намаление на е, емисиите. Това е 1,2% от БВП. И а, спестяванията ще бъдат добавени към 52 та милиарда спестявания, които така или иначе се прогнозират. Като това означава, че ще се избегнат и проблеми с смъртност и с намаляване на работоспособността разходи за болнично лекуване, за медикаменти и вероятно ще надхвърлят и прогнозите на комисията. Имаме разбивка за 16 страни от Европейския съюз и във всички тях се е, доказват е, ползи по-високите климатични цели ще възлизат на две трети, ползите ще възлизат на две трети от разходите за прилагане на тези цели. Четиридесет милиарда беше сумата прогнозирана от комисията – и ние смятаме, че може да се постигне дори повече от 30% на намаление на тези разходи, ако се постави по-високата цел 250% ще е намаляването, ако се завиши целта. Много е важно парламента в своята резолюция да даде сигнал за действие. Третото ни послание е, че правителствата могат да спестят от бюджетите си за здравоопазване, като се постави по-високата цел за редуциране на емисиите, ще се намали разходите за белодробни заболявания и за грижи за застарявано население. Това е така много директно съответствие между е, разходите за намаляване на емисии и ползите. Те, това съотношение не се отчита. Ние смятаме, че трябва да се е, подкрепи по-високата цел. Последното ни послание е, че това, което казаха и други е, оратори тук, че това, което виждаме е само върха на айсберга. Ползите, съпътстващите ползи, които ние говорим, примерно за качеството на въздуха, в доклада се показва, че политиката за активен транспорт, когато хората използват повече е, велосипеди или ходят повече, ще се отрази върху е, здравето им с намаляване на процента на прекомерно дебелите хора, например. Много граждани имат много активно отношение към влиянието на околната среда върху тяхното здраве и очакват позитивни послания за климатични действия. Днес е, медицинската общност разчита на вас да продължите да водите дебата, да се включи и съображенията на здравето в този дебат и да се постави цел по-високо от 20% за намаляване на емисиите. Председателят, благодаря. Преводачите успяха да си починат по време на вашето изложение, така че постигнахме някакъв баланс за тях. Последният ни оратор е Джейсън Андерсън, ръководител на европейската политика в областта на климата и енергетиката, Европейска служба за политика на Световния фонд за дивата природа в Белгия. Благодаря. Въпросът, пред който е изправен парламента, е дали да призове за увеличаване на целта за намаляване на емисиите от 20 на 30%. От политическа гледна точка трябва да вземем предвид следното. По-голямото намаляване на емисиите в Европа необходимо ли е, за да се избегнат опасностите, свързани с измененията в климата? Второ, можем ли да постигнем тези по-големи намаления? И трето, има ли и други а, аргументи против по-голямото намаляване на емисиите, които трябва да бъдат взети предвид? Вече чухме, че се предвижда намаляване до 40% до 2030 година. Тази настояща цел ни ще доведе до това, че глобалното затопляне ще надхвърли 3 градуса. Това ще бъде катастрофално. Трябва да знаем, че се борим с разрушаването на природата на планетата. И това трябва да е в основата на целите ни в областта на измененията на климата. През 2009 година <clears throat> нивото на емисиите бе с 17,3% по-високо, отколкото в момента. 2,3 гигатона е размерът на кредитите в рамките на допълнителните редукции. За това можем да постигнем заложените цели и по-нататък в времето. Една от основните цели на европейската политика е да предоставя преки и косвени насоки за постигането на амбициозни цели. Един, една от тези основни цели е използването на иновациите за приспособяване на схемата за търговия с емисии. Като се вземат предвид допълнителните редукции, това, че те не доведоха до постигане на целите, трябва да отчетем, че някои от държавите не можаха да постигнат целите за намаляване на емисиите. Същевременно, в никакъв случай не е явно, че преразгледаната политика в областта на енергийната ефективност ще доведе до прилагане на задължителни мерки. Настоящата тенденция за не спазване на незадължителните цели за економии на енергии ни показва до какво се стига, когато Европейският съюз не залага за да на задължителни мерки. Ще се спра върху третия си въпрос. Вече чухме, че намаляването на емисиите с 20% ще бъде доста скъпо за някои отрасли, например но това не е по същество. Редица отрасли са изправени пред международна конкуренция, която се влушава от климатичната политика. Като се вземе предвид и делът на Европа в общия обем на емисиите, то трябва да помислим за това дали поставянето на по-амбициозни цели е товар или възможност. Миналата година програмата на Обединените нации в областта на околната среда излезе с документа на тема Зелена економика. Този документ посочва, че зелената економика може да доведе до економически ръст. Миналия понеделник министърът на околната среда на Германия също представи данни по тази тема. Така че бъдещето е това, което ние направим от него. Трябва да направим така, че економика без емисии да стане желателна за всички отрасли трябва да поемем по нов път в областта на индустриализацията, модернизацията и инвестициите. Едно от основните послания на още едно проучване за връзката между зелените технологии и инвестицията е, че стимулите са сред основните инструменти за намаляване и дори премахване на емисиите. Вече се демонстрират технологии в тази област. Това, от което се нуждаем, са инвестиции. А тези инвестиции могат да бъдат стимулирани именно от целите на Европейския съюз по отношение на измененията в климата. Те не са само пожелателни, а са и необходимо условие за инвестиции. да се спреми върху конкуренцията Съгласно проучванията на комисията, Европейският съюз ще трябва да си заложи цел от 30%, за да догони или поне да се опита да догони конкуренти като Китай и Съединените щати. Китай възнамерява 64% увеличение на капацитета си за ВЕИ. Инвестициите в интелигентни технологии също ще бъдат много по-високи в Китай, отколкото в Европа. Планират се също така и много значителни инвестиции в екологосъобразни автомобили. И така Европейският съюз може да се състезава на международната сцена, но това няма да е възможно, ако не си заложим по-амбициозни цели от 30%. И последният ми въпрос е дали тази цел е възможност или тежест. Миналата година през декември Европейският съвет обсъди възможностите за въвеждане на задължителни цели за енергийната ефективност, както и на задължителни цели за намаляването на емисиите. Събитията в Северна Африка ме навеждат на мисълта, че настоящата ситуация ни показва, че а, сегашната ни политика вече е доста остаряла, като се вземат предвид цените на енергията. На второ място ще спомена именно тези хора в Северна Африка, които промениха хода на историята без да разполагат с почти никакви средства, освен това, че излязоха на улицата. Европейският съюз трябва да докаже на тези хора, че демократичните процеси, към които те се стремят, могат да ни помогнат. Например, да преодолеем проблемите с измененията в климата. И така, благодаря. Това беше вторият кръг. Чухме допълнителни аргументи в малко по-друга посока, бих казал. Така че сега ще е любопитно да зададем нашите въпроси. Започваме с Карл Хайнц Флоренц. Благодаря, господин председател. Ако съм разбрал правилно изказванията от последния кръг, то европейската промишленост тази вечер трябва да гърми шампанското. Защото ако искаме 30%, това ще се отрази положително на клиентите, поне последните две дами, според мен това казаха. А, двамата немски учени, които днес намериха за необходимо да говорят на английски, трябва да го кажа това, защото нас ни избират, а тези тримата никой не ги избира. Но се, както и да е, да попитам. Очевидно комисията се е отказала от 30%. И ние в парламента ли трябва да се откажем от това и това, което ме интересува повече? Целите, които си поставяме във връзка с ефективността, трябва ли да станат задължителни или не? Всеки в тази комисия знае, че съм страстен привърженик на прилагането на законодателството в държавите членки, нещо, което не става, включително и в областта на измененията на е, климата. Така че обръщам се към Айхот, нашия докладчик, и към комисията, която обаче, за съжаление, не може да ми отговори, защото я няма. Председателят сега имаме право да говорим на всички езици. Ако искаш, говори испански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 В началото на изказването си казахте, че сте представител на промишлен сектор, който иска да се изправи пред предизвикателствата на измененията на климата и иска да намали емисиите. Как по-конкретно ще направите това? Бихте ли ни казали какво ви е мнението за казаното от господин Глаб? Той каза, например, че при внос би трябвало да се събира определен налог или да се вземат други мерки, за да се избегне изместването на въглеродни емисии. Нещо като мита за високо въглеродни продукти. И още един въпрос имам към госпожа Йенсен всички нива на намаляване на въглероден двуокис са благоприятни за здравето. Колкото повече намаляваме, толкова по-здрави ставаме. Това е ясно. Сега, двигателите с вътрешно горене. Говорим за намаляване на въглеродните емисии, но о, ако го направим, пък ще се из, е, отделят в, е, във въздуха други частици, например прахови частици. Та въпросът ми е в кой сектор намаляването трябва да е най-голямо, за да бъде най-положителен ефект върху човешкото здраве. Сега Сабина Херц. Благодаря. Чухме кои са предимствата на постигането на целта от 30% до 2020 година, включително и за здравето, и за работните места. Много е добре, че се споменава и социалната страна. Аз като господин Флоренц също съм привърженик на строгото законодателство, което да се прилага стриктно. Затова искам да попитам какъв е ефектът от едно строго законодателство в областта на енергийната ефективност в държавите членки, т.е. били имало е такъв ефект, включително и чрез законодателно уреждане на използването на възобновяеми енергии. И втори въпрос, доколко е задължително или доколко може да стане задължително постигането на целта от 30% намаляване? И благодаря. Аз също искам да благодаря и да задам въпрос първо на представителя на Eurofair. Съгласен ли сте, господин Егерт, с казаното във връзка с заетостта? Защото моето впечатление е, че се говори по-скоро за компенсиране. Едни работни места се губят, други пък се създават. Отначало говорехме за създаване на неимоверно много работни места, но всъщност има една компенсация. И въпрос към господин Андерсен. има впечатлението, че има две различни стратегии. Е, от едната страна е стратегията на Европа, от друга страна е останалия свят. Ние се опитваме е, да прилагаме стратегия на условията и задълженията. Имаме реална економика, имаме материално производство, нека не ги противопоставяме на нематериалното производство, защото би трябвало да насърчаваме новите технологии. Thank you. Just a couple of short questions again. Uh, first of all, to Mr. Eggert. Няколко кратки въпроса. Първо, господин Егер. Говорихте за това, че моделите на комисията не са правен. А може ли малко да поясните? Особено въпроса за изнасянето на производства професор Граб коментира. Вие казвате, че моделите не са правилни. Може ли да поясните? Госпожа Диксън, вие представлявате и инвеститори. Расти Янг, знам, че сложиха Китай на първо място по отношение на инвестиции в устойчиво развитие. Може ли да коментирате отношението на инвеститорите? А по отношение за, на допълнителните ползи за здравеопазването, за здравето, имате ли конкретни цифри? А, можете ли да цитирате кои страни са по-напред в това отношение? И господин Андерсън, говорим и за международни преговори, стана дума и за плана за петилетката на Китай – може ли да коментирате как виждате този план съизмерен с международните е, преговори, като знаете каква е позицията на Китай в тези преговори? Last question, Hasi. Thank you very much. Uh, Следващия оратор. Благодаря. Това е госпожа Хаси. Това, което каза господин Егерт е напълно различно от изказването на професор Граб от първата част на нашето изслушване. Затова ми е интересно да чуя как бих е, коментирали двамата оратори този факт. Въпрос към Сандрин. Диксън, казахте, че около вас се събират прогресивни бизнес лидери и изброихте банки, застрахователни компании, Deutsche Telekom, но това са все а, производители не на материални блага, това са други сектори. Първо, сред бизнес лидерите извън? Има ли фирми на лидери извън Европа. И въпрос към Джейсън Андерсън. Той каза, че според вас кредитите не са довели до намаляване на емисиите т.е. нашата система за търговия с емисии не е довела до намаляване. А доктор Търнър в предишния кръг каза, че именно чрез тази система са се променили някои решения за инвестиране и планиране, да кажем, на електроцентрали. Моля ви, отговорете на това. Това е заключителният кръг от отговори на въпроси. Започваме с Аксел Егър. Две-три минути. Yeah, благодаря. Първият въпрос беше от госпожа Вестлунд за това какво ние предлагаме. А също да отговори на някои от е, коментарите на представителя на групата на на Уелс. Енергоемките индустрии вече значително са намалили емисията си от 1999 е, до 2020 година. Ще има намаление от повече от 40%. Много повече, отколкото ни иска Международния комитет за климатични промени. Кой е направил това? Реално, ние сме единствените, които сме конкурентни на световно ниво по отношение на производството на стомана. Джейсън коментира тук и също е свързано с въпроса на госпожа Веслон. Тези индустрии вече имат, е, коментира се, че имат е, много модерни технологии. Не е верно. Това не се казва в доклада. преди 2025-2030 година няма да има такива нови революционни технологии за улавяне, съхраняване на въглерода. Това е въпроси на инвестиции и инфраструктура. Много големи проблеми. Също така е въпроси на ефективност на разходите. А какво предлагаме като мерки? Първо, трябва да има значително подкрепа и инвестиции в научно-развойна дейност, включително споделяне на управлението на риска. Тоест, ако е направена инвестиция от 500 милиона и е, се провали, трябва да има някаква споделена бреме. И а, като говорите, че има технологии за тези сектори, дайте ни е, нека да видим тя ефективна ли е. Ако има такава, ако е ефективна, ще я приложим. Дайте я. Това е, е отговора на единия въпрос. След това стана дума за акциз върху внос. Повечето от нашите членове смятат, че това не е удачен инструмент. Ще имам твърде много проблеми с трети страни, а също така ще бъде трудно да се очертаят границите, да се реши къде е границата, т.е. да се сложат налог върху стоманата, примерно, тогава какво да правим с чугуна. Всички такива подобни съображения трябва да се обмислят. Ние не сме против мерки за а, коригиране, но те трябва да бъдат съобразени. Госпожа Гардини, за заетостта. Разбира се, ще има моменти, когато ще има загуба на работни места, ще има и нови работни места. Но тук се коментира цира 1 милион, 6 милиона. Как точно ще се справим с това? примерно, нашата индустрия в момента има проблем с това да си намира работници господин Айкхаут за изнасянето на производства в чужбина, да бъда по-конкретен. Моделите на комисията използват предположение за 100% увеличение на цената – Аз не мога, ако възприема такава позиция, да бъда отговорен представител на индустрията. Um, Благодаря и извинете ме за това, че говорих толкова бързо преди малко. Извинявам се на преводачите, ще се опитам да съм по-бавна. Съгласни сме, че енергоемките отрасли трябва да намалят емисиите си, Явно е, че те полагат и усилия за това. Много от членовете в нашата група представляват именно такива енергоемки отрасли. И това ме навежда на вашия въпрос. Независимо от това дали членовете ни зависят от суровини или не, а някои от тях наистина много зависят от суровини, изискваме от всички тези дружества изцяло да променят бизнес модела си. И те са мотивирани да променят нещо. И мисля, че това е основното. Нека се спрем върху компании, които, като например Nissan, използват не само природни ресурси, но ще зависят и от цената на суровини, като стомана, например. Тези компании се опитват да въведат адекватни механизми за справяне с проблема. И това ни довежда и до един от аргументите, представени от господин Груп, а именно, че трябва да намерим решение за унези отрасли, които ще бъдат най-силно засегнати. Същевременно обаче не трябва да си поставяме по-малко амбициозни цели, т.е. да се съсредоточаваме единствено върху тези отрасли, без да обръщаме внимание на други компании, които са готови да се изправят пред предизвикателството и да поемат част от риска. Дали рискът ще бъде поет от е, всички сектори? Разбира се, някои сектори ще бъдат по-затруднени, като например транспорта. И за това трябва да се намерят е, решения, като например е, електрификация. Някои компании вече преминават от изкупни горива към други горива и търсят альтернативни източници на енергия. Освен това, трябва да вземем предвид и какво възнамеряват, какво желаят да въведат държавите членки. Във връзка с това съм съгласна с двама от преждеговорившите за необходимостта от въвеждане на обвързващи цели по отношение на енергийната ефективност. Опитът в Европа показва, че доброволното прилагане на мерки не е водило до желания резултат. Обвързващите цели ще ни доближат повече до целите ни за инвестиции в нисковъглеродната економика. Направихте коментар и за устойчивостта на инвестициите в Китай. По-точно, че Китай бе начална позиция в индекса за устойчивост на инвестициите. Това безспорно е така като се вземе предвид планът за петилетката и увеличаването на публичните инвестиции, то Китай наистина се превръща в един от основните пазари на въглерод. Ето защо Европа трябва да поеме по-активна роля в това отношение, като си постави по-амбициозни цели, съчетани с стабилна система за търговия с емисии. Така ще насочим в правилната посока решенията си по отношение на стимулите. Благодаря. Следващият оратор. Поставихте въпрос, под въпрос моето изказване, че което е добро за климата, е добро за здравето. Е, разбира се, ако 100% го считаме за вярно, не е така, но мога да кажа, че много от действията, които ние предприемаме за борба с климатичните промени, ще са благоприятни и за здравето. Ще има обстоятелства, естествено, когато това няма да е така, примерно енергийната ефективност. Ако искаме да бъдем енергийно ефективни, трябва да помислим и за публичното здраве. Примерно, в много изолираните сгради може да има проблеми с дихателни заболявания. Но въпроса е да се борим с климатичните промени и да помагаме на околната среда, която пък от своя страна се отразява благоприятно на здравето. Естествено, намаляването на употребата на автомобили и на създаването на повече зелени пространства ще са добри за здравето и ще са добри за климата. Госпожа Уестланд запита кои сектори са най-вредни за здравето в доклада на комисията не се поставя този въпрос. Аз не съм експерт, не искам да коментирам, но ще се свържа с нея по този въпрос. Господин Айкарт коментира, е, попита кои е, страни ще имат най-много полза от е, завишената цел 30% намаление на емисиите. Доклада показва, че Германия, Польша, Франция и Италия ще са едни от страните, които ще имат най-много ползи, защото от една страна населението е по-многобройно, а и защото техните съседи също ще имат полза от, е, от по-голямото намаляване на емисиите. А, примерно, Люксембург, също, което е малка страна, ще има потенциално голяма полза. Благодаря. сега господин Андерсон. Въпроса за намаляването на емисиите и каква е причината, дали схемата допринася за намаление. Сега вече се вижда, че движението е в правилната посока, но общия ефект е доста минимален. Общия, общата стойност на кредитите е такава, че виждаме сега, че емисиите се увеличават, но не знам дали е отчетено, че тези 40% коригиране – се изразяват в реални намаления. Тоест, ефекта на схемата за търговия с емисии е минимален. И едва през 2017 година ще се наблюдават вече значителни намаления. А, цената на въглерода в момента не е такава поради действието на схемата, а поради прогнозите за бъдещето. Така че е, настоящата система определено не си постига потенциала. Второ, естеството на намалението на мислите в Европа, е сравнено с други страни. Задължителните цели на Европа са всъщност много важен инструмент, който може да вдъхнови намалението на емисиите директно или индиректно. И подхода е различен от този на други страни. Но определено в Европа трябва да има инвестиции в научни изследвания, не само да има задължителни цели. Примерно има изследвания, които показват, които поставят въпроса дали да има инвестиции в изследване или в технологии за намаляване и отговорът е, че трябва и двете да се прави, но в края на краищата се оказа, че най, така, най-ефективно всъщност се развива технологията, когато се формулират задължителни цели. И тук ни стигаме до темата за бъдещите технологии, за цимент и за стомана и така нататък. Може би те няма да се появят е така с магия през 25-та, просто е, вие си знаете, че си има крива на развитие. За да може една технология да излезе на пазара, тя трябва да има някакъв е, стимул. Т.е. ако в момента нищо не се направи, през 25-та няма да видите тези технологии. Е, знаете, че не може, няма, няма стимули за развитие на економиката за улавяне и съхраняване на въглерод, съответно няма и технологии. В Канкун за пръв път се поставиха ангажименти, ангажиментите, които бяха формулирани в е, Копенхаген, но има огромна разлика между ангажиментите, които бяха предложени и това, което трябва да се направи, за да се постигне целта 2% градуса увеличаване на температурата. И сега, когато Китай увеличава своите амбиции, Европа също, тогава трябва да видим какво правят и другите страни, за да може да има някакво разнообразие. Thank you. Uh, I was asked to direct... Благодаря. Пряко поставихте въпроса за приспособяването на нивата и моделите. Що се отнася до моделите, то това е подход прилаган от комисията. И той води до различни резултати, до различни изводи за различните сектори. Не знам на какво се дължат тези разлики, но в основата на тези модели е какво, въпросът какво ще се случи, ако се залага единствено на публичната разпродажба. Ние залагаме и на безплатното разпределяне на квоти, обаче. Ако производителите на стомана не повярват, че ще се стигне до постигане на пълна цена на въглерода, то това ще намали и стимулите за тях. Трябва да прилагаме този подход към всички видове стоки. Най-лесният начин да предотвратим нещо от изпълнение, е да кажем, че то трябва да се приложи по един и същи начин, по едно и също време. Тоест, не можем да изхождаме от това, че всички мерки трябва да се прилагат единно по едно и също време. Те трябва да се прилагат в зависимост от стоеността на стоките, от цената на стоките. Що се отнася до свободното разпределяне, то не можем да изискваме компенсация за разходи, които не са били направени. Използвам а, термина а, приспособяване, защото става дума за мерки, които са напълно в съзвучие с политиката на СТО. Разбира се, публичните разпродажби генерират приходи. И мисля, че ако приложим приспособяването, например, към цимента и стоманата, то значително ще увеличим приходите. С това значително ще увеличим и инвестициите в сектора на стоманата, както и в много други сектори. И мисля, че трябва да обмислим тази възможност. И така Бас Кот има две минути, не му остава нищо друго, освен да благодари, според мен. Няма да има време за друго. Благодаря за двете минути, господин председател. А, дълго благодаря ще е това. Въпросът е какво ще правим от тук нататък. Имаме информацията. Благодаря на всички, които говориха тук особено като чуваме гласа и на науката, и на неправителствените организации, и на индустрията и така нататък. В края на кращата ние ще се постараем да обобщим всичко и е, да постигнем съгласие с мнозинството, за да можем да дадем своя предност и в дебата на съвета. Благодаря много и за информацията за ниво страни и членки. Изключително е важно да знаем кои страни ще бъдат по-засегнати, кои не, примерно да бъдат компенсирани през кохезионните политики. А също господин Егард говори за отделните индустрии. Действително трябва да има и стимули, и задължителни мерки и в правилния баланс Говорихме за политики, за енергийна ефективност и борба с климата. Всичко това трябва да бъде въведено в действие и за схемата за търговия на емисии трябва да има и свободна това, което коментирахте, че безплатни квоти и и приспособяване на граничните стойности, определено това не е добър модел. В момента ние ще обобщим мненията. Имаме март и април за подаване на изменения в началото на март, на 17 март. и ще има също изслушване. Оттам ще дойдат и допълнителни аргументи. После ще гласуваме, може би, до края на юни, за да може преди е, срещата на върха на Европейския съвет, е, както каза и унгарското председателство, каза, ще бъде важна, да имаме и с нашето становище. Благодаря отново. Аз също благодаря на седмината експерти, които се отзоваха на поканата ни. Наистина бяха много полезни последните два часа за нас. Получихме много материали и аргументи за нашите доклади и за политическите си решения, разбира се. Мисля, че 20% би трябвало да се превърне в нещо обичайно. Мисля, че можем да станем по-добри до 2020 година в това отношение. Мисля също, че тук в парламента трябва да се придържаме именно към тази амбициозна цел. Разбира се, че ще трябва да бъдем по-внимателни спрямо инструментите и да ги обсъдим внимателно, защото концепцията за 2020 се нарича съдържа в себе си и компонента устойчивост и интелигентност. Да не забравяме интелигентността. Сигурен съм, че Комисията по околна среда, както и по промишленост, ще бъдат единни в това отношение, за да постигнем мнозинство и в пленарната зала, защото само тогава ще можем да имаме силен глас пред председателството и 27-те страни членки. Благодаря на експертите, благодаря на всички, които ги изслушаха. Закривам заседанието.